Добро утро. Моля да заемете местата си. Поздравявам ви сърдечно в началото на днешното заседание на Комисията за бюджетен контрол. Поздравявам много сърдечно комисар Георгиева и компетентните членове на Европейската сметна палата, е, господин Лазаро и господин Отбо. Да, е, комисарят отговаряш за бюджета, е, персонала, човешките ресурси, администрацията е тук за среща с нас. Това е човека, който действително трябва да върши много-много съществена работа в комисията и също и за Европейския съюз. Така че много се радвам, госпожо комисар, че сте тук за среща с нас и ви давам веднага думата. Благодаря ви много за възможността да се обърна към членовете на вашата комисия във връзка с освобождаването от отговорност на Европейската комисия за бюджета за 2013 година. Това бе комисията Баросо, която свърши добра работа. Трябва да веднага да призная, че При отговора на въпросите, които бяхте задали, ние успяхме да идентифицираме по-точно областите, в които ще трябва да продължим да работим. Така че е, често в отговорите ще видите, че ние ще се връщаме и е, в бъдеще на тези въпроси и ще продължаваме да отговаряме, ще ви е, предоставяме допълнителна информация. Бих искала да благодаря много сърдечно, лично на господин Лазаро, както и на неговите колеги от Сметната палата за работата, която те вършат от името на Европейския съюз в интерес на гражданите. В настоящия състав на комисията вече има установени много добри взаимоотношения с Европейската сметна палата, така както и в миналите периоди контактите са били добри. Ще продължим да работим в тясно взаимодействие е, в интерес на нашите граждани. Нека е, също да отдам дължимото на работата на моите колеги е, от Европейската комисия. Ние сме отговорили на 318 въпроса, които са много съществени много сериозно се отнасяме към е, е, работата, е, свързана с въпроси от страна на Европейския парламент и на вашата комисия специално. За нас на практика, в момента в който приключва дадена бюджетна година, и предстои освобождаване от отговорност е много важен период, тъй като ние тогава си даваме сметка какво сме успяли да направим с изразходваните бюджетни средства и какво би трябвало да направим в бъдеще, за да постигнем по-добри резултати. По-добро управление, по-добра контролна система по-ясни изисквания и е, е, по отношение на бенефициарите, както и по отношение на партньорите ни. Е, Сметната палата е констатирала, че годишните отчети са коректно представени и Но независимо от всичко, надхвърляме на прага на приятата грешка, за допустима грешка 2% и тези 4,7% не ни задоволява, така че е, предстоят много действия именно за намаляване на този процент от 4,7 до е, допустимото равнище. Какви са препоръките на Сметната палата? Първо, опростяване. Е, грешката, вероятната грешка ще бъде по-ниска, когато има ясни, е, по-простички правила е, Твърде е, сложните изисквания и правила е, не водят до добавена е, стойност. Те е, затрудняват всички и в крайна сметка увеличават е, е процента на вероятната е, грешка. Така че за периода до 2020 година ние сме си поставили за задача да упростим правилата е, и в Европейския е, социален фонд. Вчера сте разговаряли по тези въпроси с комисара е, Тайсън. Ние бихме искали е, нашите е, партньори, нашите изследователи е, да могат да се посветят истински на е, същинската част от работата си, а не да се занимават с е, бюрократичните формалности по е, попълване на формуляри. Естествено, е, когато говорим за упростяване, имаме предвид и упростяване там, на място в държавите членки. Свръхрегулирането е, е, е, по отношение на изискванията и на процедурите ще бъде един от основните проблеми, с които ние ще трябва да се преборим, ако желаем да постигнем по-добра отчетност. В програмата ни за 2015 година сме е, предвидили специално място на опростяването по отношение на селскостопанската политика, на кохезионната политика. В е, ресора, е, за който аз отговарям, именно това ще бъде една от основните ни задачи. И освен това, ако първото равнище на контрол се прилага и изпълнява правилно в държавите членки, ще можем също да намалим процента на грешките. Ще могат да се вземат незабавно корективни мерки. Така че почти наполовина ще можем да намалим вероятността на грешката. С 3% ще бъде а, е, вероятната грешка между 6,9. А, а, говорихме вече за а, е, тези 4,7, които искаме да намалим на 2. И а, е, общо взето в различните области ще можем да намалим на половина процента на вероятната грешка. Ние трябва много а, стрикно да следим плащанията и а, да а, предотвратяваме прекъсванията в случаите, в които става дума действително за проекти, които са от интерес за Европейския съюз. 2,2% са а, е, средно а, е, през последните години тези а, е, нетни а, корекции. А, а, като дял от бюджетните средства, а всъщност в държавите членки биха могли да се предотвратят именно тези прекъсвания на плащанията, които се отразяват неблагоприятно на отчетите. Ние ще продължим, освен това, да работим по насоките е, за държавите членки във връзка с спецификата на въпросите и проблемите, които те трябва да преодолеят. Е, има специфика на всяка е, държава член, на всеки регион, е, която трябва да се взима предвид. Необходими са специфични системи, тематични одити. Е, които предварително да се провеждат в съответните области. Приехме съобщение за националните декларации. Четири са държавите, с, които са подготвили националните декларации, но ние бихме искали да продължим с работата по националните декларации. А, да, ще повторя отново и вие ще го чувате често. А, изпълнението е, е в центъра на нашето внимание – Нашият бюджет в е, е, продължение на години е бил е, насочен най-вече към изразходването на средствата, към освояването на средствата, докато по-малко внимание сме обръщали на резултатите, докато през 2015 година бюджетът ще бъде фокусиран върху резултати. През ноември ще проведем първата конференция на за бюджетно, за управление на бюджетните средства насочено към резултатите. В условията на рестрикции, на рестриктивни бюджети за Европейския съюз и за държавите членки, ние трябва да обърнем особено внимание на формирането на една култура, която е, е свързана с е, управлението на бюджетните средства, насочено към е, резултата. Споразуменията за партньорство, които в момента вече са прияти и действат, ще ни позволят да формираме именно тази култура, насочена към резултатите. Системата за оценка, за мониторинг ще ни позволи да работим в дух на ефективност, на ефикасност. Помня, че бе зададен и въпроса за това колко работни места са създадени. Ето за това става дума, в крайна сметка. И накрая ще насърчаваме е, а, междуинституционалната група, а, е, която ще работи именно по а, е, въпросите на ефективното изпълнение, насочено към резултати. А, казах вече, в центъра ще бъдат резултатите и естествено ние трябва да обръщаме внимание и на финансовите инструменти, и на основните е, инструменти, с които разполагаме. Е, нека в заключение да кажа следното. Ние е, непрекъснато е, работим, мислейки за вас, за вашата комисия, за Европейския парламент и е, се ръководим от вашите е, искания и е, е, потребности, които насочвате към нас, към комисията. Бъдете сигурни в това. Благодаря, госпожа комисар. Наистина много високо ценим вашето предложение за тясно сътрудничество и бъдете сигурни, че ще се възползваме от това предложение. Ние знаем, че във ваше лице виждаме един много надежден партньор и не само вас имаме предвид, но и целият състав на комисията. Естествено, обаче, вие сте особено важна за нас, защото отговаряте и за бюджета, и за администрацията и това са основни въпроси, с които се занимава нашата нашата комисията. Позволете ми сега да дам думата на представителя на Европейската сметна палата, господин Лазаров. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо председател, госпожо доклад, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол. За мен е чест да ви представя декларацията за достоверност на Сметната палата за, 2000, за отчатите на, на Европейския съюз за 2013 година, възоснова на годишния доклад за същата тази година. Ще ви представя декларацията за достоверност и ще обобщи резултатите от нашия аудит. Одитът разглежда дъжността на отчетите и четността на транзакциите, които го съставят. Ще ви представя с няколко думи нашите основни заключения мерките предприяти от комисията и държавите членки за защита на бюджета на Европейския съюз и как ние взехме предвид тези техни действия. Също така ще се позова на някои от а, заключенията за съвместното управление от предишният период. При разглеждането на разходите за селскостопанска политика и политика по сближаване за периода 2007-2013 година. Ще се спра и на управлението на бюджета, което е в края на глава първа. Започвам представянето си с едно положително послание. Подобно на предишните години, от 2007 година насам, Сметната палата подписа отчетите, или казано с други думи, операциите бяха представени надежно и отчетно в отчет, финансовите отчети за 2013 година. На второ място, ангажиментите, за 2013 година бяха законосъобразни по всяко едно отношение. На трето място стигнахме до извода, че средствата, които плащат Европейската комисия и останалите институции не са засегнати от материален процент на грешката. Административните грешки са свързани вече с разходи за персонала, сградите и поддържащи услуги, като например информационните технологии. Европейската комисия заслужава похвала за това, че постоянно постига положителни резултати за отчетите, приходите и разходите и административното разходване. Тези усилия трябва да се отбележат и не бива да се приемат като даденост. Въпреки това не всичко е положително. Нашата декларация за достоверност съдържа не толкова добри новини. Оперативните разходи за 2013 година бяха засегнати от материални грешки. Става въпрос за нищото на нерегулярност за 2013 година от 4,7%, близо до равнището от 2012 година 4,8% и, постоя, и постоянно е над материалният прак от 2%. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, сега ще ви представя по-подобна разбивка на нашите изводи по-ранните си срещи с съответните комисари вече обсъжда техните постижения и моите колеги са ви представили специфичните оценки за всяка област. А, аз сега ще ви представя общите резултати и разбивката на нашите изводи за недопустимите разходи недопустими разходи са най-голямата част от разходите, от грешките. 1,8 от общо 4,7% са свързани с подобен вид неправомерни разходи. В недопустимите разходи се намират във всички области на разходване и ние представяме редица примери за такъв вид недопустими плащания недопустими дейности и недопустими участници представляват 0,1% от най-честите грешки. Като примери за това има в главата за стопонство, тъй като безвъзмежни помощи, които би трябвало да се отпускат само на малки производители, също са били платени на две мултинационални компании. също така, една, един процент е свързан с а, неправомерните участници и засяга най-вече оригиналното развитие и проблемите с обществените поръчки, защото в момента тече процес на хармонизация на обществените поръчки, защото няма нищо очудващо, че само 0,1% от очакваното, очакваният процент на грешки от 4,7% се дължи на разминаване в подхода на сметната палата и комисията. Сериозни грешки при публичните поръчки, обществените поръчки се получава в случаите, когато държави членки ки, възлагат договор на техни собствени компании или когато не допускат дадено лице или даден предприятие до участие в процедурата, въпреки че това е съгласно изискванията. В областта на Сърското стопанство също така има недопустими разходи или неправилно деклариране на животни, за които се получават разходи. И това е 0,8% от общията процент 4,7% грешки. А сега ще се спра на взорът за периода 2007-2013 година. През анализа предишният програмен период срещаме също подобни видове неправомерни разходвания. Съместното управление за този период стига до извода, че основните рискове в областта на селското стопанство са недопустимите на недопустимостта на земя и на животни, за които се искат помощи, неправилното изчисляване на субсидиите не спазване на изискванията, свързани с опасването на околната среда и несъответствия с изискванията за устойчиво развитие. Колегата ще ми представи по-подробно грешките свързани в областта на стопанство и развитието на селските райони, но като цяло стигаме до извода, че основната част от проблемите с, грешките са свързани с неспазване по за поръчки и недопустими разплащания за недопустими разходи или участници. Сметна под също така намери грешки и в отчетите на държавите членки. Разходването на европейски средства в държавите членки, за които имаме по-добра и надежна информация, е засегнато от материален процент на грешки. Голяма част от тези грешки се, се дължат на прекалено сложната обща система за контрол. Основното предизвикателство е системата да стане по-лесно управляема. Добавно с това се опитваме да опустим управлението. Ето защо Европейската комисия трябва да продължава да изисква държавите членки да подобрят настоящото положение, предоставяйки необходимите ръководни насоки и насърчавайки обмен на най-добри практики. За 2013 година и предишните период Европейската комисия не можа да намали неправоменните плащания до до, до под праг от 2%. И в доклад си опасно комисия признава, че има материален равнище на, на грешките, който е над материалният праг вашата комисия започна тази годишната процедура за освобождаване от отговорност с обсъждане на този доклад. Първа глава съдържа обзор на годишният доклад за дейността. Знаем, че този доклад все още се развива, което прави сравняването между отделните финансови години много сложно. Освен това знаем, че този годишен доклад може да подцени равнището на риск, който е под опасното според сметната палата. Също така знам, че в момента Европейската комисия продължава да подобрява своите системи за изчисляване на процента на грешки и на рисковете. Това е важно, тъй като недоброто оценка на реалната ниво на риск е нарушение на член 32 на финансовият регламент. Аз сега ще се спра на финансовите корекции и мерките предприятия от Европейската комисия и държавите членки. Европейската комисия и държавите членки предприемат мерки за защита на европейският бюджет. Част от неправилно отпуснатите средства се връщат от страна на бенефициентите бюджета на Европейския бюджет съюз, а държавите членки са длъжни да върнат тези, тези пари бюджета на Европейския съюз чрез финансови корекции. За 2013 година държавите членки до голяма степен са осъществили финансовите корекции на равнището на проектите. Например, в годишния доклад за 2012 година докладвахме за случаи по Европейския социален фонд в Румъния и Европейската комисия изключва 35% от плащанията като финансова корекция. Това обаче не е засегнало плащанията за проектите и връщането на неправомерно получени средства. Когато при разглеждане на същия случай днес се оказва, че е имало корекция от страна на румънските власти и то на равнището на проектите. Сметната палата взима предвид факта, че финансовите корекции засягат проектите, и в този контекст разгледахме по-голямата част от финансовите корекции за поли... в рамките на политиката за, за сближаване. По всички проекти в политиката за регионално развитие, които разгледахме, взехме предвид и финансовите корекции. В областта на селското стопанство финансовите корекции не са свързани с плащанията за крайните бенефициенти и нямат отношение към отчетите. Като вземем преди финансовата корекция, очакваният процент на грешки беше намален от 4,7 до 4,7%. И така се стига до приблизително 2,4 милиарда евро, което е сравнимо с сравнището на финансови корекции за 2013 година, които са общо 2,5 милиарда. Признаваме, че високото равнище на финансови корекции, свързани с наредностите, може би ще намалее за бъдеще, защото през 2013 година 206 оперативни програми бяха 2006 програмни, оперативни програми извинете, бяха прекратени и ние взимаме предвид окончателното въздействие от корекциите в, рам... в края на многодишната финансова рамка. А сега ще се спра на общата ни оценка за годишните отчети. Смятаме, че като цяло годишните отчети са надежни, но все пак има и няколко предизвикателства, свързани с усилията на Европейската комисия за подобряване на тези отчети. По-добра информация, по-пълна информация за финансовите корекции ще ни, ще ни, ще ни помогне по-добре да ги разберем. Въпросът е дали финансовите корекции засягат вече установени рискове, има ли въздействие върху нередностите или само за защита на Европейския съюз. Тези корекции нетни ли са или има възможност корекциите да бъдат е, заменени с с нови разплащания. В глава първа представяме предложения за по-надежни финансови отчети с няколко елементи. Първо, използване на нетни финансови корекции. На второ място, подобряване на процедурите за отчитане на финансовите корекции и връщането на средства. На трето място, различните финансови инструменти и е, отчитане на тези финансови инструменти. Във всички области а, има известни проблеми. Във всички държави членки има грешки. А, комисията а, е платила на недопустими проекти и недопустими бенефициенти. Някои от средствата са върнати, но не всички. И държавните власти не са предприели нужните корекции на време. Грешките не са неиз... напълно неизбежни, но все пак трябва да имаме корекции на време, за да можем да процедираме е, коректно. И сега няколко думи по бюджетното управление. Глава 1 представя основните характеристики за 2013. Измененият бюджет е, увеличи обема на плащанията. Тези плащания са максимални до тавана, максимално близо до тавана, позволени. И въпреки високите плащания, на края на 2013 имахме 323 милиарда евро. Това е голямо предизвикателство за комисията и именно за това считаме, че комисията трябва да има дългосрочни предвиждания. Това ще позволи на комисията да изгради правилни приоритети и да управлява правилно бюджета, за да избегне допълнителни финансирания. Също предвижданията ще позволят на парламента и на съвета да оценят бъдещите изисквания за плащане. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, въпреки положителните а, послания, има още много неща, които трябва да се оправят. Заместник председателя на комисията, госпожа Георгиева, има голямо предизвикателство пред себе си и а, искам да й благодаря за успешната работа и за успешното сътрудничество между комисията, както и Сметната палата. Въпреки, че ние сме независими, ние сме партньори в европейските проекти. И аз, както и колегите от Сметната палата, ще продължим да даваме информация на партньорите на Европейския парламент чрез Комисията по бюджетен контрол, също така и на парламента, и на съвета. Ще ви помагаме доколкото можем и ви желаем успех в европейският проект. И в заключение, госпожо председател. Както на вас всичките присъстващи, така и на комисията, и на предишните ви колеги, благодаря за градивното сътрудничество и се надявам, че ще продължим така към общите ни цели. Благодаря за възможността, дадена на Сметната палата, да представи тези цифри. Благодаря. Благодаря. Бих е, препоръчала и членовете на Сметната палата да се е, координират помежду си, да съгласуват е, задачите си, тъй като много неща чуваме днес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате думата тази сутрин. Радвам се също така да приветствам тук госпожа Георгиева. Тя наистина постави много добре акцента тази сутрин защото сега няма да влизам в тези подробности. Сметната палата вече показа, че акцентът е сложен като че ли върху харченето на парите, едва после върху резултатите. И това не е най-правилната стратегия. Така че приветствам госпожа Георгиева за това, че наблегна най-вече на резултатите. Относно новият период 2014-2020, има нова рамка и Сметната палата я прие. Съгласни сме с нови акцент, който е поставен от комисията, с новите а, инициативи, с новите мотивации за преместване на фокуса. Има също така едно партньорско споразумение. Ние също сме го приели и мога да ви гарантирам, че не само ще работим в тясно сътрудничество с комисията, за изграждане на и установяване на тези резултати и постигане на резултатите, но също за бъдещите години ще ви информираме докъде сме стигнали и ще подобряваме културата на информираност. Едновременно с това ще работим и с националните служби и ще работим с тези одитни служби, които, с които имаме също индивидуални споразумения. Госпожо председател, това са нещата, които исках да кажа. Мисля, че те са тясно свързани с казаното от госпожа Георгиева. Още веднъж радваме се, че комисията слага акцента върху резултатите и се надявам, че ще имаме още по-голяма успеваемост в бъдеще. Благодаря. Благодаря ви е, за изказването. докладчик от страна на комисията съм самата аз, така че сега ще трябва да спестя много от въпросите, които инак бих поставила с удоволствие, но знае, че всички са ангажирани. Е, да, с плащанията обикновено имаме проблеми Съветът, комисията, Европейския парламент обикновено именно по тези въпроси имат някои разногласия. Задълженията и бюджетното планиране, това са важните моменти. И освен това, на второ място ще поставя проблема, свързан с човешките ресурси, с персонала. 80 въпросите във връзка с персонала. Знае, че това е голямо предизвикателство за всички сътрудници и служители, които е трябвало да отговарят на тези въпроси. Съжалявам предварително и се извинявам, но това е важен, важна тема. 59 са служителите, които вече се пенсионираха без така, намаляване на плащанията. Нямаше гъвкаво работно място. Става дума за задължения, които са от от порядъка на, е, на, на заплати, които са от порядъка на 80 хиляди. Е, и е, така, плащанията са не по-малко и когато се мине на а, половин работен ден или на а, някакъв гъвкав а, режим на работа, не върви някакси високо платени служители и предполага се високо квалифицирани и опитни да бъдат освобождавани и е, да продължават да получават е, тези е, доста високи възнаграждения. Не знае как комисията гледа на тези въпроси. Има и немалко служители, които работят дистанционно, така да се каже, онлайн, предлагат работата, която са извършили около 10% по отношение на конкурсите около двеста 230 28 е, евро на кандидат. Е, как точно ще се организират от тук нататък е, конкурсите? Предвиждате ли някакви промени? 12 милиона евро във връзка с гражданските организации и работата с тях, е, неправителствени организации, то е, през новия цикъл, през новия програмен период, как ще се планират нещата и как ще продължим по-нататък. И освен това има още един е, въпрос, по който вие сте компетентна имаше случаи на измама в Алжир. Междувременно вече имаме и решение на Върховната инстанция. 10 милиарда евро във връзка с беженския лагер, които е, са изразходвани за предоставяне на е, помощ на този лагер. Също времено бежанците, както се установи при е, проверки, са били задължени да плащат за някои от материалите и за услугите, които са получавали. И от последните ни контакти с алжирските власти Знаем, че е, беженците там не са намаляли. Там все още има хора, които са в този е, лагер. Е, е, за сега не е предвидено е, прекратяване на плащането, независимо от това, че е, измамата, така да се каже, е сигурна. Е, какво възнамерявате да предприемете? Е, получили сте очевидно информация и за членовете на кабинета на е, БОСО 2. Е, ще ви помоля да ни е, информацията в писмена форма. Освен това, какво става с разбрахме. Какво става с цифрите 51-54 и е, е, начините по които ще се действа с тях? Благодаря, е, госпожо председател. Нека да започна първо с въпросът за бюджетното управление, планът за плащанията и нашите ангажименти. След това ще се спра на два, две основни точки. Първо, че в момента правим бюджетни корекции в самата комисия. Това е в резултат на един по-стегнат бюджет 3,4% по-нисък спрямо предишният период. А пък едновременно с това имаме много по-голямо искане от, държавата член, от държавите членки а, за помощи заради кризата. Така че тези два фактора ни принуждават за 2014. 2013 го видяхме, че идва, но сега вече се случи за 2014 да ограничим този бюджет по много рязък начин. Имах дори шанса пред голям брой от вас да рисувам линията на бюджета, графиката на бюджета, до каква степен а, са, са ни притиснали задълженията ни и какви са плащанията, които трябва да осъществим и с какво разполагаме. Това са три линии с огромна разлика помежду им. И нарисувах ви го за 2011, 2013, 2014, за 2014. Плащанията стигнаха до тавана на позволените плащания. Защо се спирам отново на това? Защото такива корекции отнемат време. И е, нашите предвиждания са, че 2015 ще бъде годината, в която ще видим някакво подобрение, защото вече започнахме корекциите за по-ограничен бюджет. Втората ми основна бележка е, че с тези си действия е една от най-големите промени, най-важните промени, които правим – е, че всъщност вървим към едно по-предпазливо управление на плащанията и на дейностите в различните области на бюджета. Когато има изобилие, наистина никой не се тревожи какви са а, графиците за плащане, защото имаме повече пари, отколкото са сметките, които получаваме, фактурите, които получаваме. Но в лоши дни, лоши години, когато нямаме достатъчно пари, всяка стотинка трябва да бъде премерена, за да можем да имаме баланс между фактурите и плащанията. Когато говорим за плана за плащане, вече ще видим, че в края на 2014 имаме 25 милиарда неплатени сметки и без никакви други мерки предполагаме, че ще имаме 18 милиарда до края на 2015 и това ще бъде коригирано до края на 2016. Но това ще се случи само ако сме дисциплинирани в нашите ангажименти, които поемаме. Защото, както вече казах, в едни хубави, богати години, добре, можем да поемем ангажименти, но в крайна сметка не можем да си плащаме фактурите сега. Ето, трябва да сега да видим какви са ни приоритетите в такива негативни години. Затова планът ни всъщност се сръточава най-вече върху това как да управляваме корекциите, за които вече говорих и също трябва да видим и графика на плащанията, защото иначе ще влезем в един омагиосен кръг. Нека да кажа, че сега сме съсредоточени най-вече върху плащанията, а не толкова върху новите ангажименти, плана с тях не е толкова приоритетен. Естествено ще се обърна и към колегите, за да видим те какво мислят. Разбира се, в плана за плащанията има и един дял, който говори за бъдещите ангажименти. Сега, по а, персонала и гъвкавото работно време. Нека да не бъркаме гъвкавото работно време с а, а, почивка. А, в така наречен флекси тайм, гъвкаво работно време, хората работят, но просто не работят в стандартното работно време. Примерно от 9 до, до 6 или от 8 до 5. Те могат да работят по-късно вечерта, могат да работят през уикенда, но просто те имат един брой часове за седмицата, кои, които трябва да се изработят. А, така че, да, сега имаме регламент, който позволява подобно работно време, гъвкаво работно време за по-голямата част от персонала. Разбира се, ние много предпазливо оценяваме как, какви са резултатите от това гъвкаво работно време. Разбира се, то дава възможности за много по- по-добри възможности за живот. Например, да се избегне задръстванията по улиците в а, а, Брюксел или пък а, да съчетаем по-добре работното време с, с, с семейния живот и също може да се намалят разходи за офиси, например, ако дадено лице работи от вкъщи. А, така че има много причини. И като цяло това е признато като положителен компонент, но гъвкавото работно време е възможно само когато менеджерите умеят да управляват това работно време. В комисията ние се опитваме да видим как да подсилим резултатите от управленческата страна – Имаме около 450 основни менеджери на висше ниво и 1200 на средно ниво. Трябва да видим как тези хора наистина са мотивирани. Дали имат инструментите да, да управляват и дали могат да подобрят резултатите, защото ще ви кажа, че работата зависи от това до каква степен може да се вярва, че даден човек, даден менеджер ще постигне някакъв резултат. И миналата седмица и дори тази седмица също водихме вътрешни дискусии в екипа точно по този въпрос. Как да подобрим като цяло резултатите на персонала в които всъщност основните резултати, в които основният елемент, един от основните елементи е именно работата на менеджерите. И в момента ние разглеждаме как, Люксембург. Както се спомняте, там има ни сгради Жан Моне едно. Тази сграда трябва да бъде изоставена на този етап заради проблеми с азбеста. И а, в момента разглеждаме как ще се приложи на практика решението. Това означава обаче, че ще има прехвърляне на хора от Жан Моне към нова сграда. А, и мога да ви кажа, че отчетността, менеджерската отчетност за персонала е много важна. Ние не искаме да има намаляване на качеството или количеството на свършената работа от този персонал в Люксембург. Не искаме да има прекъсване в работата. Относно добрият ви въпрос за а, стойността на набиране на персонал. Отново, ще кажа, че това е област, където също текат корекции. А, преди имаше увеличаване на персонала, сега има намаляване. Това е част от а, общата политика за човешките ресурси. Когато броя на персонала се увеличава, това е едно нещо. Когато обаче имаме 5% спад в персонала, също трябва да има корекции. ЕПСО прави вече много, за да отговори на вашите въпроси, а именно увеличава се а, срока, дължината на срока за който въжи, примерно, издържан изпит, за да няма наново организиране на изпити и така нататък. по този начин имаме вече издържали изпита кандидати, които са на разположение. И също ние разглеждаме как точно ще организираме цялата политика по набиране на персонал, като се има предвид разходите. Трябва да, и, да продължаваме да набираме хора, но радвам се, че кариерата в европейските институции все още остава атрактивна а, за хората. А, така че качеството на набирането на персонала, мотивацията и е, стойността на набирането на персонала, това са неща, които, между които трябва да намерим баланс. Е, аз бях също и комисар за хуманитарната помощ. и също работих по броя на беженците в беженските лагери. Отбелязахме си проблемите, започнахме с конкретни мерки по конкретни разпоредби за, за този проблем. Много, много сериозен е проблема. Какво правим? И какво да правим, когато има хора, а, в средата на пустинята, насред нищото, с никакъв шанс да видят подобрение в ситуацията си в скоро време. И ние сме единствените дарители, единственият ам, източник на ресурси, на които те вярват. Вярно е, че има голямо движение към беженските лагери, извън беженските лагери и че за известен период от време нашия надзор не беше особено адекватен, но тези хора са наистина едва ли не на средата на пустинята. Мъже, жени, деца в отчаяваща ситуация. Не знам какво ще направи новия комисар на поста за хуманитарната помощ. Мисля, че трябва да се постави акцента най-вече върху нас. Ние трябва да правим редовни а, посещения там, но не можем да кажем на хората, нямаме пари да ви помагаме вече. Просто не можем да ги изоставим. Не можем да изоставим хората в тези беженски лагери. Това устойчиво ли е? Не. Но, ако тези хора не намерят и ако ние не намерим други дарители, ситуацията няма да се оправи. Ето виждате, ние, сами сме, ние сме сами в тази тежка ситуация. Това е една морална дилема. И единственото, което мога да кажа, въпреки че се повтарям вече, че трябва да се сръточим върху тези лагери и да оставим на страни проблемите, за които вие говорите, за прилагането на практика с политически цели и други. А, трябва да се сръточим върху хуманитарните цели. По въпроса за Баросо 2, да, ще ви дадем списък. Причината, поради която не можахме да го направим до сега в отреденото за отговор време, е, че имаше толкова много промени, напускащи, пристигащи в състава, че просто не можахме да ви дадем цифрите, които ще са верни. Но ще ви ги дадем. Гарантирам ви, че ще ви дадем този списък. И още нещо по лидерите имаме по, относно шофьорите 55 шофьори, които работят общия брой 76. Петри Савама за два минути. Благодаря, Петри Саврама, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ми давате възможност да взема думата е, преди, може би други, които са се обадили преди мен, но след няколко минути трябва да напусна. Благодаря, е, госпожа комисар. Благодаря ви за е, вашия ангажимент, за успешния старт на новата длъжност. Но всъщност всичко предстои. Всичко предстои да се свърши. Вие е, посочихте, че централната задача ще бъде изпълнението. Всъщност, е, е, изпълнението зависи най-вече от умението ни да упростим нещата. Бихте ли могли да ни дадете няколко конкретни примера за това как точно ще се осъществи това обещано упростяване, най-вече в областта на е, кохезионната политика. Е, и е, още един въпрос е, във връзка и с е, е, грешката, процента на грешка. Понякога се подава погрешна информация, погрешни данни е, е, и това също е една от причината за високата грешка. Не може ли комисията да промени нещо? До този момент очевидно не успя. А, а високия процент на грешката се дължи на статистическата несъвместимост, е, така да се каже, и несо, статистическото несъответствие на различните цифри. И а, понякога и така съзнателно погрешната информация, която се подава от страна на държавите членки. Така че как конкретно комисията смята да се справи с тези проблеми? Благодаря ви. Госпожо заместник комисар, заместник председател, имате думата. Ако ми позволите, ще започна с а, второто и всъщност с третия въпрос, който зададохте, защото Въпросът опира до това как ще можем да мотивираме държавите членки да подават коректна информация и да спрат с така, непроверената или погрешна информация. положителните намерения да се представиш по-добре. Е, е, жел само така е, начина за мотивиране в положителния смисъл на думата не е достатъчен. При всички положения трябва да се придържаме към истината, към достоверните факти. Нека да видим как стоят нещата в селското стопанство. Вие искате примери. Комисарят Холган, с който вече сте се срещали, заяви, че основният му приоритет за тази година ще бъде опростяването какво точно е, ще трябва да се направи в това отношение? Е, той вече е набелязал конкретни мерки. Аз е, лично не съм много добре запозната с неговата с неговия ресор, но знае, че в новата програма упростяването предполага обединяване на целите. Ще трябва да се консултирам тук с а, е, а, е, моята колега. Да, кръстосаното съответствие е, а, е, на практика се оценява като а, опростяване на процедурите и начините за изпълнение на определени цели в селското стопанство но по отношение на селското стопанство и на кохезионната политика, като че ли това кръстосано съответствие вече отпада. Именно в смисъла на и в духа на упростяването във всеки случай, да, нещичко е направено по-хубаво би било да говорим за това, което предстои да се направи и да докладваме резултати. Освен това, бяха хармонизирани определени правила, най-добри практики, простички правила. Ето, това е в крайна сметка той, което предвиждаме. Госпожа Яла Сендър. Благодаря ви, госпожа председател. И аз бих искала да се присъединя към поздравленията на колегата Саврама. Поздравления, госпожо комисар. Вие действително проявявате огромна енергия и деминизъм, извинете, и динамизъм и а, тази ваша енергия ни кара да ви задаваме въпроси, които може би трябва да отправим към а, други комисари, но и ние все още сме процес на организиране на нашата работа. Вярно също така, че понякога може би надхвърляме с въпросите си ресора на комисар, когато изслушваме. Казвате, че освен управлението на най-низко равнище, твърдите, че разглеждате по ситуацията и в по-общ характер. Какво се е случва с бюджета? Изглежда, че че стигаме в леко шизофренично положение. От една страна се правят а, економии, от друга страна искаме от Европейската комисия да си поставя нови цели, и да навлиза се повече голями подробности, за да постига по-добри резултати. Всъщност се, постига в, се стигаме до някакво състояние на липса на равновесие по отношение на кредитите за плати задължения и кредитите за плащания. Комисията по бюджет се опитва да ви помогне. Ние също ще се опитаме да ви помогнем, намалявайки да вътрешните рискове на, в бюджета. И е вярно, че никога до сега бюджет не се е сблъска с толкова голямо разминаване между кредитите за поети задължения и кредитите за плащания. Споменахте конференцията през ноември, която ще ви позволи е, да направите цялостен обзор на, цяло, на всички тези проблеми и как можем да постигнем по-добри резултати с е, по-скромни средства. Ще разгледаме също така и състоянието на човешките ресурси в, в, в Съюза. Може би в, бихте могла в по-дългосрочна перспектива да обмислите въпроса дали всички тези проблеми всъщност не са свързани с а, самото, самата структура на бюджета и начина по който се изготвя този бюджет. Ние се опитваме да контролираме постигането на крайните цели, а от самото начало, и тук не говоря за начало, за момента, в който вие взехте после комисар, но самото начало се поставят за такива предвиждания, че е много трудно и за сметната палата, и за нас да ги одобрим. Защото цялата процедура е изготвена по толкова перверзен начин, че е много трудно за нас да посним какво се случва. Ще ви дам пример с селското стопанство, както направи господин Саврама. Са в а, някои отношения проектите изискват одобрение на пет различни инстанции, при положение, че става дума за одобряване на една и съща сума. Съгласите с мен, че това е проблем и се надявам по време на тази конференция през ноември да се запознаете с изчерпателният анализ на Светната палата. Смятам, че трябва изцяло да разгледаме тази прекалено сложна система за контрол и по този начин да установим къде имам припокривания и повтаряния, които трябва да бъдат премахнати. Председателката, времето ми за изказване да свърши. Госпожа Яла Сендър. Ами добре, мисля, че споменах достатъчно важни елементи. Може би ще имам възможност отново да взема думата малко по-късно. Благодаря ви също така за много подробните отговори, включително и за подробните писмени отговори. Госпожа заместник председател на комисията. Много ви благодаря, че повдигнахте въпроса за бюджета и за структурата на бюджета. И какво можем да направим за бъдеще. Начинът по който в момента се водят бюджетните преговори до голяма степен зависи от промяната на приходната част на бюджета, т.е. преминаването от първоначално а, собствени е, ресурси към близо 80% вноски от БНД на държавите членки. Вноските от БНД има своите предимства, като например високото равнище на предвидимост, докато собствените средства от МИТА и ДДС не могат да бъдат предвидени с точност за всяка година средствата, идващи по БНД, подобряват предвидимостта, тъй като всяк, всеки месец ни получаваме от държавите членки техните задължения. Едновременно с това обаче тези вноски имат и своята цена, а именно създава се напрежение между нетните бенефициенти и нетните вносители в бюджета, между държавите, които се интересуват повече от политиката по сближаване и държавите, които се вълнуват повече от политиката по селство, стопанство или научно-развойната дейност. И като цяло в цялата бюджетна процедура, както стана ясно в процеса на преговорите за многодишната финансова рамка, се стига до многостранни договаряния, които в крайна сметка ни водят до изграждането на една работна програма, която да се ръководи от европейска добавена стойност и конкретни резултати. Това е един систематичен проблем. И естествено този проблем може да бъде разрешен само по системичен начин. И казвам с други думи, вече, разговор, вече беше създадена групата на високо равнище. Аз съм член на тази група и с удоволствие и с нетърпение очаквам тя да постигне напредък. Но всички са съгласни, че трябва да има единодушие при процес на взимане на решения в рамките на бюджетната процедура. И така, когато се стигне до поставяне на заключенията на групата, ръководена от господин Монти, ще видим как, какви могат да бъдат и последиците. Както знаете, ние в Европейската комисия сме привърженици на по-голям дял собствени ресурси. Ние самите работим в а, тази насока и ще видим до каква степен ще се стигне до промени. Но при всички положения, един, едно от полките, която си извадих, както казах, традиция се от вас сравнително скоро взех поста, но едно нещо, което съм научила в, през първите си бюджетни преговори е, че дори и в рамките на настоящия бюджет можем по-добре да се справим, започвайки по-рано процеса на преговорите, определянето на двете бюджетни органа и провеждане на един по- конструктивен диалог и по-конструктивни преговори. По този начин ще може да се случим по-голяма част от вниманието си за това за какво съществува този бюджет, а не да се чудим как можем да разделим тортата между отделните държави членки. Трябва също така да признаем, че държавите членки се сблъскват, преживяват много тежки времена и аз лично имам много голяма симпатия към Проблемите, с които се сблъскват националните бюджет, бюджети поради трудното, по, трудното положение, в което се намират къде са държави членки. И след това трябва да, да подобрим годишното състояние на бюджета в а, името на европейските граждани. По ви въпрос а, за единният аудит. Едно от което вече беше предприят, които бяха предприяти, както вече споменах в предишния си отговор, е опустяване и хармонизиране на правилата, прилагащи се с различните фондове. Това е изключително важно и може би трябва да подчертая, че в момента разглеждаме последиците за организацията и начинът по който ние самите в, в комисията работим и сме структурирали нашата работа. Така, например, в момента имаме хора, служители, които отговарят за държавите членки, за отделните области, но не винаги има достатъчно добра комуникация между тях. Ето защо съвсем естествено е да работим за по-добра хармонизация в дейността на служителите. И а, ми се струва, че беше много добра идея бюджети, бюджета и човешките ресурси да бъдат обединени в един, ресурс, в един общ ресор, тъй като може да разглеждаме едновременно програмирането и разпределението на бюджета. Благодаря ви. Uh, Колегата Болм за две минути. Uh, Благодаря за великолепно свършената работа. Благодаря на комисария и за детайлите, които ни даде е, в отговор на нашите въпроси. Е, първото, което искам да кажа е за плащанията. Мисля, че ще бъде полезно за всички нас да имаме повече детайли относно а, проблемите с плащанията. Така, още повече, че нека да не забравяме а, невъзможността да си платим сметките има много лош ефект върху а, различните бенефициенти. А също вие казвате, че това е проблем, който съществува доста време Казвате, че има една група на високо ниво, която работи по въпросите. Трябва обаче да видим дали няма да а, продължим да предизвикаме скептицизъм с а, нашите неплатени сметки и как това да се промени. Мисля, че трябва да се съсредоточим много повече върху резултатите, така както и вие го казахте. И именно за това смятам, че тази група трябва да действа бързо Бихте ли дали малко повече детайли относно тази група? Как ще се решават кои ще са членовете, когато се приключи нейната работа, как ще видим кои са резултатите и доколко те наистина съответстват на исканията ни. И последният коментар относно годишния доклад. Тук говорихте за тези 2%. Как трябва обаче да сме сигурни, че се средочаваме върху правилните цифри. Та въпросът ми към вас, както и към Светната палата е как бихме могли да говорим повече за резултати, а не само за а, процента грешки, както всяка година го правим. Госпожо комисар, по въпросът за а, невъзможността да плащаме, ще дам няколко примера от предишната си работа, защото хуманитарната помощ ние бяхме първите, които почувствахме недостига на парите. Първият от отговорите е, че всъщност ние не спряхме плащанията. Просто трябваше да преразпределим плащанията и да вземем мерки, които да ни позволи да продължим програмите, защото всъщност нямаше спряна програма заради а, недостиг на средства да плащаме. Та, начина по който управлявахме нещата е, че а, приноса, плащан от всяка държава членка, се правеше така, че да можем да използваме тези средства, за да продължим с програмите. Така че, иначе просто трябваше да поискаме едно разтеглен, така да се каже, на фондовете, според дадени квоти, ние имаме многогодишна програма и е необходимо в някои случаи плащанията да се правят от националните бюджети, от националните власти. Инсията просто ще възстанови тези средства малко по-късно. Това е един интерактивен процес с държавите членки. Но вие сте прав. Много тежки корекции провеждахме в хуманитарната помощ, пример за който говорих, ние се сблъскахме с следното. Малки НПО-та, понякога единствените, които присъстват наистина на място и вършат работата, тези организации усетиха и почти се сблъскаха с фалита поради липса на навременно плащане от наша страна. Така че ние пък от своя страна трябваше да преговаряме с големите организации, с ООН, с Червения кръст, с други, да приемат рязко намаляване на предварителните плащания, авансовите плащания. Преди, примерно, плащахме 80%, а сега намалихме на 50, понякога на 40%, за да можем да запазим 80% предварително финансиране на малките организации. Иначе просто има рискове, свързани с тези корекции, които са много големи. Ако все пак успеем да управляваме тези рискове, бихме могли да а, запазим различните плащания, просто да преразпределим схемите. Е, много пъти попитах дали има програма, която е блокирана. Не знам да има такава. Много пъти питах. Просто всички програми бяха препрограмирани, така да се каже, плащанията им. Най-вече авансовите плащания, така че да можем да продължим работата, с която бяхме ще се ангажирали. Но Идеята беше и всъщност правилото беше, че колко по-малка е организацията, толкова по-засегната е от липса или недостига на плащания. Колкото по-голяма е, толкова по-слабо е засегната. И ние трябва да търсим средства най-вече за малките организации, за да не фалират те. Относно въпросът са големите групи и къде ще ни заведе това? Аз нямам кристална топка, за да ви отговоря. Мога да попитам бившият си шеф, Барозо. И мога да попитам как да се преорганизираме към собствени ресурси. И председателя Барозо, който има много опит и е много мъдър, каза 10%. Това са ресурсите, които може да намерим. Дали това е вярно или не, не мога да отсъдя. Но, съвсем сериозно, считам, че тази цифра 10% все пак е положителна. И един от случаите, когато ние трябва да направим всичко възможно, да видим какво ще стане, да се надяваме, че ще има промяна, постепенна промяна в структурирането, там и 10% ще помогнат. И на третия въпрос относно работната програма и резултатите. А, извинявайте, поправя се оратора. Работната група. В момента изготвяме мандата на тази работна група ще има четири участника парламента, съвета, комисията и сметната палата. От тези четири институции те ще си решат кои ще са номинираните лица, кои ще са избраните лица и трябва първото заседание да бъде преди 1 юни тази година. Разбира се, Искам това да стане възможно най-бързо, но опита ми показва, че изборът на членове на такива работни групи отнема време. И трябва да се базира най-вече на консенсус. За отстрана комисията е лесно. Мисля, че и за сметната палата също ще бъде лесно да изберат такива кандидати. Може би ще бъде интересен въпрос да попитам парламента кога и как ще избере своите участници. Не знаех, че председателят Барозо е такъв оптимист. 10% наистина е висока цифра. Колегата Вали има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря госпожо комисар. Съжалявам, че е, съм обърнат е, с, повече с гръбка в вас. Но трябва да говоря пред е, е, микрофона. Ще се върна отново на групата Монти. Е, всъщност засилва се евроскептици скептицизма ми в това отношение, като че ли никога няма да успеем да се справим, никога няма да хармонизираме данъчните закони, никога няма да успеем да постигнем хармонизация в борбата срещу организираната престъпност и е, е, корупцията. Как е, е, всъщност по този начин ще стигнем до е, неправителствените организации? Как ще укрепим еврото в контекста на економическата криза? след като държавите членки не желаят да се откажат от своите компетенции в данъчната сфера. Добре, е, опитвам се да насоча погледа си към бъдещето и вие казвате, всичко ще бъде е, в крайна сметка сведено до резултатите, до изпълнението. Е, основното обаче е да се създават работни места, да ви се отклоняват средства в собствения джоб на този и онзи. Ето, трябва да започнем с структурните фондове защото е, това е, е източника на е, средства за помощи и да контролираме по-сериозно плащанията към регионите, където понякога липсва прозрачност. Е, добре, нещо е платено, липсват обаче платежните документи, няма отчетност в ня... редица случаи. Би трябвало повече да се акцентуира върху прозрачността. Трябва да спрем с неделните проповеди и хубавите приказки за Европа и да приказваме за това, че Европа се развива чудесно и това е спасението. Не, хората не го чувстват. Трябва да го направим така, че те да го усетят, да усетят тази европейска добавена стойност не става дума за това тук да се крием в, и да се събираме в заседателни зали, за да говорим. Трябва просто да а, а, си дадем сметка, че сме в ново хилядолетие, не сме вече в 19 век. Трябва да се приближим до хората. Трябва ни. Е, правилният инструментариум. Необходими са ни а, е, а, е, инструменти, които действително а, е, ще гарантират, че а, средствата са в полза на гражданите. Няколко думи първо за собствените ресурси. А, брутният национален е, е, е, доход е, не е собствен е, е, е, ресурс. Да, добре, има някакви е, е суми, които е, преминават е, към собствените ресурси, но това са средства на държавите членки. Функционирането на бюджета е тема, която е, нерядко всъщност се сблъсква с различни схващания. Диаметрално противоположни са разбиранията понякога на е, отделните политически сили, включително и на отделните личности. Um много важно е, е естествено, да е, обърнем внимание на резултата на изпълнението, но е, това не означава, че до този момент изобщо не е обръщано внимание на това. Сметната палата също е, е на определила последователността, освояване, изразходване на средствата, начина по който те се отчитат, какво е постигнато, нали? Ето, за това става дума. Действително, но ако искате да видите резултатите, нека да погледнем кохезионната политика 2007-2013 година. Достъпът до интернет вече е на лице за 5 милиона души в Европа, повече отколкото преди. 6 мили, милиона вече разполагат с санитарни и хигиенни условия, които отговарят на съвременния начин на живот. 600 хиляди работни места. Uh, 15 милиона души са получили някаква квалификация, по-добре отговарят на изискванията на пазара на труда. Това са резултатите. Нека да. 2,1% в Латвия, 1,8% в Литва, 1,7% в Польша. Това е ръстът на БНП в тези държави. Така че всичко това естествено са резултати на а, нашата политика в Европейския съюз. А, ако се а, фокусираме върху това какви са ползите, а, дали те са а, а, а, е, измерими, дали те са надежни, дали са устойчиви, ще видите, че. Европейската общност е, е допринесла е, е, немалко. И всъщност кампаниите в рамките на Европейския съюз като че ли са най-добрия начин да покажем какво сме постигнали. Интересно е, естествено, да разказваме и на хората, включително и чрез интернет, какво точно е направено в определените региони и в определени държави членки и в целия Европейски съюз. Не става дума единствено за корупция. Повечето хора в работещи в комисията са много мотивирани за 20-30 години е, е, работа, е, те не са загубили мотивация. А в моята работа сега и на новата длъжност аз се срещам с много хора и, и непрекъснато говорим за това как точно работят, на как се оперира в рамките на генералните дирекции на комисията. Те всички са високо мотивирани. Естествено, сред килограми и тонове ябълки, винаги има и някоя развалена, но не бива в никакъв случай да поставяте всички под един знаменател и ето, 2,1% е, е, повече е брутния национален продукт на Латвия и това естествено е в полза на гражданите, на данакоплатците е, и то не само на тази държава член. Какво ще направим с процента на грешка? Това е един много добър индикатор – който ще ни покаже, че е много важно да зачитаме правилата, да следим за съответствие с изискванията и по този начин ще успеем да предотвратим и корупцията и измамите в, по един по-надежден начин трябва да продължим дискусията за това как точно да се извършват проверките, на кой етап да се извършват корективните мерки и, при всички положения нека да гледаме малко по-положително и оптимистично и да се доверяваме на хората. Колегата Манка е следващият оратор. Благодаря ви, госпожо заместник председател. Председничка. Благодаря ви, госпожо председател. Вчера в 10 вечерта разбрах, че ще се проведе тази среща днес и ви благодаря за поканата, тъй като аз съм член на комисията по бюджети и много се радвам, че присъствам днес на тази среща. Научих много интересни и полезни неща. Госпожа комисар, вие повишавате равнището на резултатност Европейския съюз, тъй като научните изследователи няма нужда да попълват толкова много безмислени таблици. По този начин се спестяват 20% от тяхното време, което могат да насочат към научна изследователска дейност. Смятам, че всичко ти трябва да се запознаем с членовете на Сметната палата, с докладите на Сметната палата и не само членовете на вашата комисия, тъй като Сметната палата е първата организация, която организира външен аудит за собствената си институция, което, донеси, което доведе до спестявания на оперативни разходи. И мисля, че може да се вдъхновим от а, техния пример. По отношение на Сметната палата, и е, доклада за дейността на Европейската комисия, имам въпрос за е, финансовите корекции. Да, те трябва да се използва като форма на санкции срещу държавите членки. Те ще подобрят функционирането, но аз имам въпрос за механизма за налагане на тези корекции. Колко тежки са тези корекции? Колко строги са тези корекции? защото не разполагаме с достатъчно средства и може би може да се увеличат корекциите, за да се увеличат и приходите ни. Имам въпрос и към председателя на вашата комисия, свързан с служителите на европейските институции може би трябва да погледнем положението в институциите, където имаме много голямо текучество на персонал и да разрешим тези проблеми. А по въпроса за собствените ресурси, настоящата система на финансиране и бюджетиране на Европейския съюз не е достатъчно разбираема за гражданите. Тя някак си се губи сред другите данъчни системи. Ето защо имаме нужда от един по-интелигентен бюджет, който да постигне на което да позволи Европейския съюз да постигне целите си без да увеличава тежестта за гражданите. Разбира се, Европейската комисия няма как да включи всичко това в работната си програма. Трябва да има инициатива в страна на комисията и парламента за подобряване на бюджета. Защо, когато внасяме стоки от Китай и други страни, защо тези продукти, които са произведени с много голямо с голям брой емисии от въглероден диоксид, а пък нашите продукти не са конкурентно способни с тях. Така че може би трябва да обмислим варианта за налагане на някаква, някакъв екологичен данък. Благодаря ви, госпожо комисара. Благодаря ви за въпросите. Първо, по отношение на корекциите. Да, ние осъществяваме корекциите не като самоцел, а защото има допуснати грешки които трябва да бъдат компенсирани. Също така се стремим да направим надлежна оценка на корекциите. Имаме фиксирани корекции, в други случаи налагаме корекции, които са специфично изчислени въз основа на на самата грешка, фиксираните корекции могат да бъдат от 5, 10, 25, дори 100%. Също така се стремим да, из... да премахнем систематичните рискове, за да се повтарят допуснатите вече грешки. Има два вида корекции. Първият вид са корекциите, при които а, размерът на корекцията може да се използва за други програми, или казва с други думи, държавата членка получава средствата за други цели. И втория вид корекции са нетните корекции. Те са от много голямо значение. Те се осъществяват в случаите, когато системата е трябвало да поработи и да установи грешката но все още няма достатъчно активност от страна на държавите членки. Така че ние смятаме, че нетните декларации трябва да се налагат много предпазливо, но не бива и да ги избягваме. В този случай държавите членки просто не получават средства за програмата от тук нататък. По коментара ви за собствените средства и факта, че те трябва да станат по-прозрачни за гражданите, по-прозрачно, по-прозрачно откъде идват средствата и да разгледаме други нови източници. Вие споменахте екологична такса, да го споменавате такса върху въглерода. Всичко това са идеи, които в момента разглежда работната група на господин Монти. Мисля, че тя като цяло се съсредоточава в момента повече над вече съществуващите ресурси, а не над новите ресурси, защото разбира се, ние не знаем какви ще бъдат новите ресурси. Има опасност да направим предложение за много далечно и неясно бъдеще. Но съм съгласна, би било по-добре ако можем да докажем източника на средствата и целите, за които те се разходват, за да може и гражданите по-добре да проследяват нашата дейност. А, бих искал да се върна сега на Коментар, направен от предишният оратор. Гражданите трябва да знаят за какво са предназначени средствата и аз съм напълно съгласна с този факт. Ето защо опросяването не е само намаляване на процента на грешки. Опросяването трябва, би следвало да даде възможност на гражданите да се ориентират в информацията за бюджета и по този начин те сами да могат да упражняват контрол върху Европейската комисия и държавите членки. В миналото участвах в един от най-инноваторските проекти за отчетност. Този проект беше в Индонезия и той даваше възможност на общностите да получават безвъзмезни помощи за проекти, които самите те са избрали. И единственият надзор беше, че информацията за проекта, кой го осъществява, каква е целта му, трябва да бъде публично оповестена в съответното населено място. И смятам, че ние трябва да приложим същият метод. Трябва много ясно да заявим от за кого са предназначени средствата и кой отговаря за тяхното разследване, за да може всеки един от нас да бъде аудитор и контролер. Но все още не сме стигнали до този етап. Американците действат е, по този начин, нещо такова е, правят, е, но ще видим как точно ще протекат нещата. Колегата Ешфорд е тук. Ще дам думата веднага, но не има а, повод да, да го поздравите, като е нов член на комисията. Благодаря. И аз приветствам коментарите на комисаря, както и на Сметната палата. Да, въпрос за промяна на културата. А, аз наистина държа да имаме повече резултати за парите ни. Е, така че, да, съгласен съм с вас. Нека да кажем, че парламентът днес процедира под Лисабонски договор. Това означава, че в момента сме в нова територия, в нови води. Но това означава също и 50% право на взимане решение в това как да се харчат парите. Това са много пари. И едновременно с това А, да, това явно е част от а, спестяванията. Интересен коментар. Да, да благодаря. Та моят коментар беше, който, коментар ми, който се канех направя, беше така прекъсна, Да, именно, че а, а, наистина имаме право на вод. Но все пак, нека да не забравяме правила, правата на националните правителства. Ние имаме специфична роля, но трябва да имаме и а, отчетност. И трябва да направим всичко възможно да а, подобрим тази отчетност, както и резултатите. Вторият основен коментар, който направих пред сметната палата, е когато говорим за този процент на грешките 4,7%. Със сигурност а, няма да, да, да сме очаровани, този процент е доста висок, но света не е перфектен. А, за ползите, за доброто на гражданите, може би ще е добре да поставим някакви рамки. Да съпоставим този процент с другите организации, например миналата година посетихме бюджетната комисия в Вашингтон и, и също и федералните органи. Е, и бихме могли да съпоставяме с тях. Така че не казвам, че това са големи или малки цифри, просто бихме могли да съпоставим. Имаме нужда такъв обществен дебат. Нещо друго, нещо, което започва да ме притеснява, Това, което се казва все по-често, неплатените сметки. А, неплатените сметки обикновено значат, че а, харчим твърде много, а не печелим достатъчно. И мисля, че тук трябва да махнем този термин неплатени сметки, защото всъщност ние просто плащаме закъснение. И нещо друго, упростяването на ОСП. Аз съм един от авторите на един такъв доклад в миналия парламент за упростяването на ОСП. И базирайки се на опита си в тази индустрия и упростяването на някои от схемите, когато веднъж се приложат най-накрая. Но мисля, че резултатите ще бъдат добри. И това беше прието от парламента, както и от съвета. Така че бях силно изненадан да открия, че настоящата ОСП е, е сравнително по-упростена от предишната. И е, беше казано 15% по-упростена. Е, по-сложна, -по извинявайте. А, и това пък се отрази на фермерите. Мога да ви кажа, че фермерите в а, моят район а, са засадили реколтите си и сега не знаят дали тези реколти съответстват на правилата, защото никой не ми е съобщил правилата. И някои аудитори са, вече са предупредили комисията, че нещата ще станат много, слож, много трудни, просто защото новата политика е силно осложнена. Ще започна с последният ви, последния ви коментар. Наистина с голям интерес очаквам да видя доклада, ще го прочета и ще разисквам с настоящия комисар за това как е, неговата работа по упростяването на ОСП е, ще вземе предвид вашите препоръки. Ще следя досието отблизо. По въпросът за съпоставителният анализ, напълно съм съгласна. Доколкото знам, 2% идват от е, един е, критерий, който е поставен най-вече от частния сектор. В обществения сектор, разбира се, нещата са по-различни и комплексността на нашите програми са различни, целите са различни. Така че съгласна съм, че ще има наистина смисъл да направим някаква съпоставка, но тя трябва да е с организации с сходни цели, било то международни организации или някакви държави. Вие споменахте и Съединените щати, това би могло да бъде наистина интересно но по-скоро сметната палата може да направи подобен коментар. За неплатените сметки, тук ни е и дилемата. А, краят на годината идва. Имаме един куп сметки. Няма време. И тези сметки се прехвърлят за следващата година. В едно многогодишно планиране това не е проблем. Прав сте че това не са неплатени сметки, а сметки, които все още не са платени, просто са отложени във времето. А, но така иначе смятам, че сега вече имаме по-добър менеджмент. Ако вземете примерно един бизнес или една държава или едно домакинство, а, което а, има един преход от състояние, в което има повече пари, колкото разходи, към обратното състояние, аз бих казала, че ние правим корекциите по възможно най-добрият начин. И относно отчетността, напълно съм за отчетност, започваща от най-низкото ниво – кой плаща сметките ни? Това са гражданите ни. Така че как да сме сигурни, че тези, които плащат сметките, имат всичката информация. Разбира се, това е от полза и в интерес на всички. Колега Новаков. Благодаря ви. Колегата Новаков е следващият, който ще се изкаже. Благодаря. Госпожо е, Георгиева, е, първо нека да ви благодаря за е, срещата и се надявам, че ще продължим да работим по същия начин. В доклада на Сметната палата за 2013 година се поставя акцента върху европейската добавена стойност и т.е. резултатите и изпълнението на бюджета. Естествено, е, това е изключително важно за държавите членки, е, които се стремят към економически ръст, е, към създаване на повече заетост. Как всъщност комисията смята да се справи с тези въпроси и как смята да се че трябва да и може да преодолее всъщност проблема с нулевия ефект. Да, трябва да подчертаем, че в новия програмен период, в новата многогодишна финансова рамка, акцентуираме върху изпълнението и резултата и това означава, че ние ще проследим естествено целият процес, но какво точно ще направим? Бонуса върху изпълнението. 6% от средствата, които се отпускат за изпълнението. Естествено, нетните корекции също ще бъдат едно специфично средство във връзка с изпълнението. Освен това, на второ място, за всяка програма ние ще е, е, определяме е, индикаторите на в е, някои случаи е, тези индикатори или параметри са много сложни. В е, други случаи, е, да кажем, държавите членки биха желали да добавят и допълнителни дейности, допълнителни партньори. В някои случаи ще трябва да е, ограничаваме подобни е, желания. Така че процесът ще бъде твърде сложен, но от самото начало на изпълнението от първата година ние е, ще събираме опит и ще го споделяме с е, е, държавите членки. И на последно място, но също така важно, ня, не сме забравили, че комисията носи отговорността за това да подпомага държавите членки, особено тези, които не разполагат с много опит, е, да е, им помага е, при обучението, при подготовката за ефективно изпълнение, за интегриране на прозрачността като част от системата за контрол. Има държави членки, които имат малко повече опит, други, които обаче се нуждаят от повече знания и е, помощ. Така че в новия програмен период Комисията ще се опита да предоставя добрите практики и добрия опит на всички държави членки, така че и нези, които разполагат с по-малко знание и опит да се обогатят и да се подготвят. Благодаря ви, господин Тарар. Благодаря. Два въпроса. Вече отчасти стана дума за това, че е хубаво да знаем как точно ще се действа по отношение на е, процента на грешка. Аз е, бях е, докладчик по темата бюджетиране с акцентуиране на резултата, на изпълнението в това отношение е, действително знае, че трябва да се предприемат е, определени изменения в договорите, но същевременно и декларациите за надежност също имат е, връзка с този въпрос. Така че моят въпрос към вас в момента е смятате ли, че бихме могли да постигнем някакво подобрение в това отношение и без изменение на договора. И още един въпрос. В миналото имаше е, така, доклади за изразходването на бюджетните средства във връзка с помощите за газа. Е, имаше е, така, сигнали тревожни, че част от средствата са отишли за Хамас. Е, е, освен това. Е, е в доклада на Сметната палата за е, помощите за Западна Сахара е, е, се посочваше, че може би са отклонявани средства за активисти на терор... така, екстремистски организации от типа на Полисарио. И в този смисъл Сметната палата дори предложи да се прекрати помощта за тези региони, но на европейско равнище предложението е, така, не бе изпълнено, е, тази препоръка не бе изпълнена незабавно, е, но при всички положения това бе знак за неуспех на нашата политика в, по отношение на подпомагането на трети страни и региони. Как в бъдеще всъщност ще предотвратяваме това нежелано явление, така че да не отиват парите в терористи, при терористите и при екстремистите? госпожо заместник-председател. Не е необходимо да променяме договора, за да подобрим изпълнението на бюджета. Ще се опитаме да го направим, но. Да. Това ще бъде по-лесно, отколкото да определим точния и успешния начин за намаляване на е, процента на грешката. Е, много трудно ще бъде и естествено е, в тази сложна задача ние разчитаме много и на Сметната палата, която разполага с опит в това отношение. Трудно е, естествено. И двете задачи са е, много сложни. И изпълнението на бюджета, и е, намаляването на процента на грешката. Необходима ни е много добре премислена и е, е, така обещаваща е, по-добри резултати. Методология в това отношение се надяваме на помощ от е, най-вече от Сметната палата и от всички останали, естествено, и от вас. Е, вие поставихте въпроса за е, Западна Сахара. Да, там предприехме корективни мерки. По това време бях е, е комисар, е, който отговаряше и за помощта за е, този регион. Е, имаше жени, деца, е, които е, спешно се нуждаеха от. Е, е, помощ, е, да, е, естествено, е, в никакъв случай не, не бива да се допуска това, за което вие говорите, но при всички положения ще се опитаме да включим и трети страни, за да успеем да управляваме и да контролираме най-вече изразходването на средствата по-добре. По отношение на газа, ние бяхме много предпазливи, много внимателни и всъщност такива бяхме и в двата случая, за които вие говорите. Каква беше разликата? Имахме повече мути... наблюдение, повече надзор, повече контрол на място в газа, докато в Западна Сахара е, имаше е, мисии за наблюдение, наблюдателски мисии. Хората е, се връщаха от такива мисии. И понякога беше много по-трудно, така само за броени дни, да установим какво е нередно в извършените разходи или плащанията, докато в Газа имахме хора на място, които извършваха тази дейност. Така че много важно е да имаме и хора на място в 40 бюра в целия свят. Всъщност имаме наш персонал, който се занимава именно с и с такива въпроси. По отношение на хуманитарната помощ е изключително важно да познаваш много добре и околната среда там, ситуацията конкретно и да се опиташ. 740 са служителите. Че 340 в тези 40 бюра, за които ви говорих на различни места и конфликтни точки в света. В Брюксел работят 300 души, които се занимават с помощта, която ние отпускаме за регионите на конфликти. Е, най-вероятно и е, Сметната палата ще е, коментира процента на грешката. Но аз мисля, че отчасти отговорих за, по този въпрос и отговаряйки на предишния въпрос. Не се тревожете, Сметната палата при всички положения ще получи думата. Като докладчик аз имам още е, два въпроса. Е, е, във връзка с Алжир, да, в никакъв случай не искам да вляза в историята или поне историята на тази година, като човека, който е спрял плащания за хората насред пустинята. Е, но по отношение на е, беженците ние се намираме в една непрекъснато е, динамична обстановка. Това показват и някои от докладите за ОЛАФ. Непрекъснато се променят нещата и трябва и бързо да реагираме. Да, стана дума обаче за това, че е, не са достоверни и не са надежни данните, които получаваме от държавите членки. Но в е, конкретния случай ние получихме много подробна информация от комисията. Е, в какво се изразяваше проблема? Проблема е, беше по-скоро в това, че е, някакси се докладваше е, е, неточно и от тук, е, поради е, е, докладването и отчитането, което не бе достоверно, имаше и процентна грешка при комисията. Би трябвало в такъв случай да помислиме за санкции и за, така да се каже, бонуси. Да даваме бонуси на онзи, който точно отчита и докладва и да санкционираме онзи, който е, е, грешно, недостоверно е, подава информацията. И е, Генералният секретар искаше да така, направи нещо по въпроса за неправилно поведение и след това имаше някакви резерви. Какво смятате вие да направите в това отношение? Извинете, консултирам се с колегите, защото исках да съм сигурна, че ще мога да ви отговоря достатъчно прецизно. По въпроса за броят на бежанците, не съм посещавала лагера. Имах такова намерение, но се случи трагедия на друго място и не успях да посетя лагера, но съм ам, посещавала редица места, където има такива проблеми с дългосрочни присъствия на бежанци и е много трудно да се даде конкретен брой на бежанците. Хората идват и си отиват от лагера, особено мъжете, а жените и децата обикновено остават в, в такова положение на постоянно на постоянно със статут на бежанци. 80% от хората в тези лагери обикновено са деца и жени. И боят наистина варира много силно. Можем да сме сигурни за точният брой на, на хората само ако присъстваме на място. А очевидно тук имаме проблем това и направихме в крайна сметка. Не създадохме постоянно представителство, но а, гарантираме, че присъстваме много по- постоянно на място и гарантираме, че преброяването на хората се осъществява поне от НПО, а не от самите бежанци. Но си отбелязвам коментара ви. Действително това е една от ситуациите, в която трябваше по-рано да се замисли, може би, че ограниченото присъствие на други донори, на практика само ние сме там, увеличава отговорността, която тежи на нашите плещи. И в крайна сметка това и направихме. По Въпроса за качеството на данните – Ми, в някаква степен новият програмен период въвежда стимули за добри резултати и санкции за недостатъчно добри резултати. Като цяло въведохме тази система, защото очевидно след се по-добре, ако имам по-добра система на докладване и има по-висок процент на грешки, ако системата с докладване не е достатъчно надежда. Така че на практика има система на, на стимули и санкции, която е въведена непряко. Не а, е, чрез оценка на самата система на докладване като такава, но благодарение на резултатите, които се произвеждат чрез тази система за докладване. Дали можем да предприемем допълнителни мерки в Европейската комисия? Вероятно ще бъде сложно, защото това е отговорност на държавите членки. И ние в областната комисия не разполагаме нито с средствата, нито с мандата да се намесваме в системата на докладване на държавите членки. А дали можем да направим повече за по-доброто сравняване на докладването на държавите членки, партньорските проверки, обмене на практика между екипите на държави и членки, които се справят по-добре и други, които не се справят толкова добре, със сигурност има какво да се направи в тази област. А как тази, тази, тази информация достига до вашата комисия? Да, ние си вършим нашата част от работата. Представяме ви резервите и установените проблеми. Въз основа на тези данни комисията предприема мерки и наблюдаваме, контролираме последващите действия и изготвяме доклади, които вие разгрещате. И въз основата на тези доклади вие можете да проверите докладите, т.е. може отново да се обърнете с нас за допълнителна информация но с времето също така изготвихме и една база данни за резултатите постигнати от държавите членки и сравнителни данни, които вие можете да използвате. гледам към колегата, за да съм сигурна, че много правилно ви, правилно ви представих етапите. Колегата Яла Сандер отново пуска думата. Благодаря. Относно бежанците, потвърждавам казаното от госпожа комисаря. Всяка година е, испански семейства канят е, деца. Е, много често тези деца са болни и де-факто чрез тази покана те успяват да напуснат лагерите и да напуснат пустинята. Въпросът е, че ООН никога не е правило преброяване на хората в тези а, лагери и че непрекъснато има един а, приток влизащи и излизащи от лагерите Мога да потвърдя тази информация. Имам близки, които канят деца редовно. Тези деца идват, примерно в Испания, да се, за известно време те оздравяват, примерно, или се подобрява здравословното им състояние и после се връщат при семействата си. Но няма никакви е, конкретни данни от страна на ООН. Трябва да се направи преброяване на това население. Но наистина хуманитарната помощ помага на тези хора да оцелеят. Да. Колега Вали, всъщност смятах вече да приключим с изказванията. Бъдете кратък. Господин Вали, да. Не искам пак да влизаме в дебати, но просто искам да кажа, че не получих конкретен отговор на въпроса, който зададох. Ще уточня въпросите си. Когато говоря за прозрачност, искам да има механизъм, най-вече свързан с структурния фонд Например, да има задължения, които да са наложени от комисията на държавите членки, така че да не се ограничаваме само да представяме а, името на проекта и а, сумата. А, и, а, нашите граждани ще се радват да научат повече детайли за проекта, каква ще е добавената стоеност от него, какво представлява детайли, за да знаем защо се използват тези средства сега в новите държави членки ситуацията е много сложна от економическа гледна точка. Не става въпрос само за бюджетни проблеми. Има също така държави с много фискални проблеми, с проблеми свързани с структурния дълг, с пазара на труда. Техният структурен дълг е различен от този на Франция, на Италия и на други, от основателите на Европейския съюз. И там се налага една нова економическа реалност. Има все повече делокализация на а, работните места. Така че ще трябва да измислим нови перспективи а, пред тези държави. В много от държавите вече има националистични течения, защото смятат, че им се отнемат а, придобивки. Да, наистина наистина държавите могат да дадат информация по различните проекти. Това не се управлява от комисията, това се прави на национално ниво. Трудността идва от там, как тази информация да бъде представена по един опростен начин на обществеността. Защото информацията понякога може да бъде толкова детайлна и ако се даде пълната, това не означава, че ще е най-добрата информация. Много пъти е имало успешни проекти в тази посока. Например, в Световната банка, където работих преди, имаше една база данни, която се наричаше World Bank Resorts. Резултат, Това са страници, веб страница, която можете да сложите като приложение и на iPad си, и на, на таблета. И можете да видите голям брой информации относно действията на банката. А, но нейните действия са свързани с около 30 милиарда долара на година, докато комисията е с стотици милиарди. Не, не, не искам да създавам впечатление, че имаме съпоставимост едно към едно, но ето виждате как се управлява информацията, как може да се управлява. И най-важното е обаче да не се отдавим в това море от информация. Така че трябва да имаме някаква ориентираност към резултатите. Е, госпожо комисар, на нашата комисия ще, наистина ще очаква с е, голяма радост и ще приеме с голяма радост евентуална подобна страница. Сега ще дам думата на господин Лазаро, компетентният член от Сметната палата, за да отговори на някои от въпросите от гледна точка на Сметната палата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на членовете е, на е, комисията за всички тези въпроси. Ще бъда съвсем кратък. Е, във връзка с годишния доклад въпрос на господин Ван, а също и господин Ешфорд зададе въпроси в тази връзка. Докладчикът по съответните глави във връзка с изпълнението ще получат тези въпроси и ще ви отговарят съвсем подробно, но В годишния доклад ние сме включили доста информация за съвета, за съда, за всички останали институции. Ние сме в крайна сметка последните, които, така да се каже, взимат съответните действия в процеса на изпълнението и решенията. Uh, Също времено продължаваме естествено да представяме нашите препоръки разполагаме с съответната информация за бюджета, за изпълнението и за постигнатите резултати и смятаме, че а, действително а, трябва да се постигне а, съответната цел във връзка с достоверността на данните, които се подават е, към всички е, институции. Да, е, господин Ашфорд постави въпроси във връзка с несъответствието когато други е, европейски институции е, е, докладват, отчитат е, подобно несъответствие, е, ще трябва да се е, взимат предвид тези данни. Е, да, е, в САЩ всъщност процента на грешката е по-голям и така несъответствието е на по-голямо, но това не може да ни успокои. Неправителствените организации също са горе-долу на същото равнище на несъответствие и на 5% грешка. Сметната палата при всички положения изчислява процента на грешката за аудитираните институции в Европейския съюз като разполагаме със съответните стандарти и методология, която е научно обоснована и призната в световен мащаб. Така че 2% е всъщност е, би трябвало да бъде материалното равнище на грешката. Е, това показва нашата методология. <clears throat> Господин Попец, благодаря ви, госпожо председател. Държа напред благодаря на членовете на вашата комисия за интереса, който проявиха към резултатите от редица коментари и въпроси. Оставам с впечатлението, че искате да чуете повече за конкретните резултати и изобщо да се случим повече анализи ни върху резултатите. Така че с удоволствие мога да ви кажа, че продължаваме да работим по такава методология в сътрудничество с националните аудиторски органи, две или три от партньорски институции годишно и се случаваме когато върху резултатите, които се постигат в държавите членки. По въпроса как може да се гарантира как по-голямата отчетност пред вашата комисия в парламента и пред сметната палата може да подобри резултатите. Специалните доклади, които се разглеждат в парламентите по принципи, специално доклади, които вие разглеждате, са много важни, за да се прехвърли по-голямата част от вниманието към постигнатите резултати. Така че ние а, се Радваме на интереса, който вие отделяте на специалните доклади. Двама колеги са днес тук, за да ви ги представят. А говоряки за специалните доклади, и в глава 10 от годишния доклад споменаваме специалните доклади, които ви представихме миналата година и въпроса за добавената стойност. И става ясно, че в редица от специалните доклади ясно се подчертава, че няма достатъчен акцента и изобщо се постави акцента върху европейската добавена стойност. Последният ми коментар е благодарност към е, госпожа комисаря за факта, че Европейската комисия все повече се оточава върху резултатите. С удоволствие ще продължим да работим в тясно сътрудничество с комисията за постигането на тези амбициозни цели. Благодаря ви. Благодаря ви. И така, приключихме с това изслушване. Много, много е, благодаря, госпожо е, заместник председател на комисията. Благодаря и на компетентните членове на е, Европейската сметна палата за отговорите, за интересните факти, информацията, която ни предоставихте. Благодаря още веднъж и за отговорите на въпросите. Много важно е, естествено, е, да се обърне внимание на е, цялата тази информация и на докладите на Сметната палата, за да има коректно изразходване и целесообразно, ефективно изразходване на бюджетните средства. Но ето, сега сме в началото на един нов е, програмен период и аз съм сигурна, че ще има нови елементи и е, така, правилна посока е, и бързо придвижване към целите. И така, продължаваме с следващата е, точка 11 в дневния ред, специален доклад номер 14-2014, освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета за 2013 година, как институциите и органите на Европейския съюз изчисляват, намаляват и компенсират своите емисии на парникови газове. Компетентният член на Европейската сметна палата е Владислав Палко, Нашият докладчик е госпожа Шулин. Веднага давам думата на господин Балко. Но нека може би да изчакаме е, е, да е, се е, успокои малко обстановката в е, залата. И така, господин Балко, имате думата. Okay. Благодаря, госпожо е, председател, госпожо Гресле, е, госпожо Шулин, уважаеми госпожи и господа. За мен е удоволствие е, да съм тук от името на Европейската сметна палата да представя специалния доклад 14, така както беше казано, именно как европейските институции вече успяват да всъщност да осъществят контрола върху емисиите въглероден диоксид. За да има доверие в европейските политики, европейските институции трябва да бъдат лидери за намаляване на емисиите парникови газове, за да предотвратят климатичните промени. Намалявайки и така наречената ният въглероден отпечатък на европейската администрация, ние бихме могли да направим крачка напред към целите за намаляване на емисиите. Нека да видим как европейските институции са приели предизвикателството да допринесат намаляване на емисиите с поне 20%, така както спрямо нивата от 90-те години, така както е залегнал в стратегията Европа 2020. И така както и ние бяхме дали препоръка. Както за Европа, така и за другите държави извън Европейския съюз. Прегледахме всички институции с над 500 души персонал. Европейската агенция по околната среда, нейната функция е свързана с, директно с този одит. Е, измежду всичките 15, е, така бяха разгледани 15 институции и първите изчисления на, на тези емисии са намалени и има компенсации за тях и също да, комисията прави насърчаване на екоуправлението и одитната схема ЕМАС. Та какви са нашите основни декларации. Повечето от европейските институции вече са направили крачка напред, но няма обща политика за допринасене на, на, на, към стратегията Европа 2020 с намаляване на емисиите. През 2013 една втора от тези институции, одитни институции, не са поставили някакви количествени цели за намаляване на емисиите. И такива количествени цели е, биха били много важни, за да се планира и осигури устойчивостта е, и доверието в тези цели в това управление. Второ, е, от 15-те институции няма нито една, която да има някакъв общ подход с другите за докладване на емисиите. Тези, които докладват, не са изчислявали емисиите а, по един и същи начин. Това е, може би също се дължи на факта, че а, няма европейско законодателство за, за правно задължително за изчисляване на емисиите и на въглеродният отпечатък. Така че не се знае как, точно какъв е въглеродният отпечатък на тези институции. И а, съответно не се знае какви са положените усилия не се знае какви са резултатите. За 2005 година европейските институции обърнаха а, тенденцията към увеличаване на емисиите от сградите. Но на този етап основната част от а, емисиите а, все още идват от а, производството на електричество на този етап обаче също има все повече зелено електричество, което се използва. Нека да не забравяме, че зеленото електричество се брои за 0% във въглеродният отпечатък, което пък позволява съответно общо намаляване на емисиите. Зеленото електричество не е единствената нужна мярка, ако искаме да намалим а, тази ако искаме да намалим всъщност емисиите от сградите. Нека да не забравяме също и мобилността. Ние тук говорим за и международни институции и особено пътувания с самолет, нещо, което води до много голям въглероден отпечатък. Данните бяха толкова ограничени, че не можахме да направим никаква оценка, никаква разумна оценка. Европейските институции са използвали също ограничено механизма, където се прави компенсации а, за емисиите. Тоест, ако сте прехвърлили прага на допустимите за вас емисии, емисии вие плащате а, някакви суми. А, по този начин да се, се прави едно, един баланс. И тези институции де-факто не са а, спазвали правилата, така както се изисква. И качеството, разбира се, на тази процедура не винаги е гарант. И накрая европейските институции не използват напълно е-, екологичното управление и инструментите, които се предоставят от комисията. Относно програмата ЕМАС, еко управлението и одита, въвеждането му беше много бавно от 2001 година насам. Да, сега 13 години по-късно, юни 2014, само от 7 от тези институции го прилагат а другите се се подготвят за регистрация. Разбира се, целите на ЕМА са сравнително ограничени все още, но идеята от 2007 насам беше институциите да се ангажират да го спазват във всички свои действия. Относно зелените обществени поръчки, това означава зелени поръчки във всички сектори. Това е по-скоро опция, не задължение. И съвсем малко от европейските институции системно го използват. И над половината от а, тези 160 поръчки, които разгледахме, имат съвсем слаби екологични критерии или въобще нямат такива. Проблема с, тези, с зелените поръчки също беше разгледано в Сметната палата и бяха предложени изменения към Европейския финансов регламент. Становището говори за параграф 80 от специалния доклад и е факта, че правното задължение налага на европейските институции да имат такива а, зелени поръчки, които всъщност са дори не толкова сериозни, колкото това, което ние налагаме на държавите членки. Относно стандарти на комисията за по-добра е, добра платформа и по-добри стандарти, те не са стандарти, не се използват редовно за новите сгради и при реновациите, особено що се отнася до сградите в Брюксел. И накрая одитът е, разкри, че тези европейски институции не са подписали доброволният, незадължителен кодекс на поведение за екологично поведение, който съществува. Така че имаме препоръки. Първата е към комисията, останалите са за останалите европейски институции като цяло. Първата препоръка Комисията трябва да предложи обща политика за намаляване на въглеродния отпечатък при, за всички за цели административен персонал и да има а, количествени цели за намаляване на емисиите парникови газове. Второ, европейските институции и органи трябва да имат хармонизиран подход за изчисляване и докладване на въглеродния си отпечатък. Също този доклад трябва да включва всички а, директни емисии, както и напредъка за постигане, за постигане намаляването на въглеродният отпечатък. Трето, европейските институции трябва да развият общ подход под ЕМАС за компенсиране на остатъчните емисии на доброволни начала. И а, тези компенсации трябва да са висококачествени, да има конкретни схеми, да има също и проекти, които да допринасят за а, развитието на а, екологичното управление на местно ниво. Четвърто, европейските институции трябва да се регистрират под ЕМАС и да прилагат подхода а, така както е предвидено и също трябва да се регистрират в Европейския център за а, енергийна ефективност. От, после, относно зелените поръчки, а, обществените поръчки трябва да са зелени, когато е възможно е, трябва във всичките правила за подобни обществени поръчки трябва да има инструменти, които да допринасят за защита, опазване на околната среда и устойчиво развитие, като едновременно с това се гарантира, че а, се, получават най-добра, се получава най-добрата стойност за, до, за договора, най-добрата добавена стойност за договора. Благодаря. Дами и господа mr balco you will have noticed that uh, mrs grle uh, has left the room uh, maybe because she is. благодаря господин балко е, тъй като е, госпожа е, гресле напусна залата сега ще продължа аз да ръководя. Позволете ми да ви благодаря още веднъж. Благодаря за вашия доклад. Давам думата на госпожа Сулин, която е докладчик. Благодаря ви, господин, господин председател. Скъпи колеги, не напред бих искала да благодаря на представителят на Сметната палата, господин Балко, за неговият отличен анализ. Благодаря също така на двамата ми сътрудници в Европейския парламент, господин Чаплиски и господин Сейки, за тяхната ценна помощ. Също така благодаря и на моите сътрудници, които много ми помогнаха в изготвянето на този доклад. Ако искаме и други да променят поведението си, трябва в... ние самите да променим нашето. И това въжи и за мерките за намаляване на емисията от, от парникови газове в, от страна на европейските институции и органи. След обсъждане с Европейска сметна палата, съвета Председателен съвет и на комисията изготвих следните препоръки. Най-напред смятам, че всички институции и органи на Европейския съюз би трябвало да се стремят към обща подход към техните емисии от парникови гази и тяхното намаляване. За целта трябва да има интегрално изчисляване на емисиите и резултатите от него да бъдат публикувани. Смятам също така, че Европейската комисия трябва да поеме ангажимент да публикува повече информация за собствените си емисии от парникови газове, за да запази своята своят авторитет в преговорите с трети страни. Също така призовавам институциите и, органите на Европейския съюз, които все още не, нямат сертификата ЕМАС, да се опитат да го получат възможно най-скоро. При след това трябва ЕМАС да се, на ЕМАС да се гледа като на инструмент за структуриране на политиката за намаляване на емисиите, а не като единствена цел на политиката за екосъобразност на институциите. Подчертавам, че институциите и на Европейския съюз биха могли в по-голяма степен да се възползват от инструмента за компенсация на парниковите газове, за да намалят своят въглероден отпечатък. Споделям становището на Сметната палата, че има много добри мерки за компенсации които трябва да допълнят мерките за намаляване на емисиите, а не да ги замесят. По този начин ще може да отговорим възможно най-комплексно на проблема. Но преди всичко средствата трябва да се използват за подобряване на екологосъобразните политики на институциите и Европейския Европейския съюз, преди да се премине към компенсациите. всички положения се радвам, че редица институции и Европейския Европейския съюз са започне пилотни програми по отношение на наречените зелени обществени поръчки и се надявам резултатите да бъдат положителни, за да може самата концепция за зелена обществена поръчка да се превърне в норма, а не в изключение в европейските институции. Държа да подчертая, че човешкият елемент винаги се взима предвид в тези политики. Ето защо насърчавам европейските институции органи и отговарящите взимане на решение в тях да подобрят своите правомощия в тази област. Надявам се започването на мандата на новата Европейска комисия да се превърне в добра възможност да се даде ново начало на прилагането на по-високи стандарти от страна на европейските институции, Европейската комисия и нейните агенция. И не на последно място приветствам намаляването за 46,6% на емисии от парникови газове чрез намаляването на емисиите, идващи от предвижването на служителите на Европейския парламент между трите работни места, най-вече благодарение на намаляването на пътуванията с самолет. Но едновременно с това разход, емисиите, идващи от пътувания извън трите работни места на парламента, се увеличи за 9,6%. Припомням ви, че това е една много сложна тема, но чрез моите събеседници в, в различните европейски институции и органи се оставам впечатлението, че има желание да се премине от идеи към действия. Благодаря ви, госпожо Шулин. Преди да отговоря на... Преди да чуем коментарите на комисията, може би е добре да чуем, да коментарите на колегите. И първи думата поиска господин Золотес. За беседа, спрашувани колеги, колегице. Благодаря ви, че ми давате думата, господин председател. Скъпи колеги, скъпи представител на Европейската сметна палата, госпожо докладчик. Много ви благодаря за този отличен доклад, който засяга една много важна тема. Тази тема касае е общественият сектор на Европейския съюз и борбата за намаляване на емисиите от парникови газове. Също така споменахме и въпроса за зелените обществени поръчки, тема, която беше спомената от докладчика. И аз искам да добавя нещо под този въпрос. Вместо да приканваме Европейската комисия да изготвя нов, нова законодателна рамка, чрез която да окаже въздействие върху държавите членки и да ги насърчи по-стриктно да се придържат към критериите, при избор на най-добрият кандидат в рамките на обществените поръчки най-добре справящия се по отношение на екологичните изисквания. А подобни критерии мисля, че вече са заложени в законодателството на всички държави и членки. Може да се стигне до следният проблем в голяма част от държавите членки единственият приложим критерий при обществените поръчки е цената, а не изискванията за опазване на околната среда. Ето защо призоваваме Европейската комисия да поеме ангажиментата настоява държавите членки да вземат предвид зелените критерии като много важен елемент при възлагане на обществени поръчки. Благодаря ви. Sorry about that. The uh, translation took rather a long time. Извинявайте за закъснението, просто изслушахме превода. Да. Госпожа Каденбах е следващият оратор. Бих искала да благодаря много сърдечно на господин Балко и на нашата докладчик, госпожа Сулин. Препоръките на Сметната палата и препоръките на докладчика, на нашия докладчик, са важно допълнение към доклада. Ще подчертая сега нещо много важно – Работата по докладите на Сметната палата е, би трябвало да не се ограничава единствено до един сравнително е, малък брой депутати. Работата по е, докладите на Сметната палата би трябвало да вземете на много по-важно място в цялостната ни политическа работа. Въпросът за достоверните е надежните данни. Това е нещо изключително важно за нас като със законодател. Важно е естествено и всичко това, което е, сме поставили като цел, да може да се проследи е, е, до постигането на е, целта, до постигането на резултата. Е, ние бихме желали да играем една водеща роля в Европа и при това положение ще постигнем това наше желание само ако действително проследим съвсем отблизо всички усилия на европейските институции за постигане на целите и по този начин гарантираме постигането им. Доброволното ангажиране с определени цели не е достатъчно. Като си помисля за политиката на Европейския съюз във връзка с опазване на климата, очевидно няма да можем само с доброволни и хубави пожелания да успеем. Сертифицирането не бива да бъде само цел. Трябва да а, предизвикаме един процес на преосмисляне и на промяна на а, мисленето и на поведението в а, институциите. Да, а, въглеродния отпечатък а, е а, нещо, което а, очевидно а, е изключително важно и е свързано с целта. На нас са ни необходими а, служители, които се идентифицират конфронтират с нашите екологични цели. Необходими са ни много повече и персонал, и много повече средства, за да можем да реализираме и всичко това, което е записано в директивата за екодизайна. Да. Нашия докладчик, госпожа Шулин, говори вече за факта обаче парламентът е, е, също така е, произвежда немалко парникови газове с пътуванията си между Брюксел и Страсбург. Хубаво би било да има едно решение на Европейския парламент, след като междувременно вече 70% от състава на парламента се произнесе за това единно седалище. Мисля, че наистина ще спрем с парниковите емисии. Следващо рато, господин Ашвет. Благодаря. Подемам в същата насока, като казаното от предишният оратор, а именно, че докладчикът не избра да не казва ролята на, на парламента в този въглероден отпечатък. Следващия оратор, госпожа Айала Сендер. Благодаря. Да, прави сте. Наистина трябва всеки, е, всеки депутат да направи доклад за своят въглероден отпечатък с всичките си пътувания. Така или иначе, искам да ви благодаря. Тук имаме един нов инструмент и Сметната палата днес може да сложи акцента върху а, подобряването на обществените поръчки. Идеята е да се контролира по-добре информацията, която представяме на публиката, на обществеността, относно това, което се прави за околната среда от нашите институции. Искам да задам въпрос. Един въпрос, който непрекъснато се появява, а именно как тази а, формула за екологичен одит и за подобрение на екологичния отпечатък в страна на институциите, как това може да се свържи с заедостта? И то с качествената заедост. Говори се за вече предвидени работни места, но може би не прилагаме достатъчно тази екологична политика. Може би тези стандарти биха могли да бъдат приложени е, към всички други ангажименти на институциите и съответно да се създадат по-качествени работни места. Искам да знам дали Сметната палата може да е, се занимае с този въпрос за бъдеще. Има ли други желаящи да вземат думата? Не такъв случай комисията комисията сега ще има възможност да отговори. Господин Марко Баке, ако правилно произнасяме, председателката искаше да изрази а, все пак изненадата си че е, представителя на комисията не е от Генерална дирекция околна среда, но все пак можете да ни кажете какво е вашето участие в екологичната политика. Благодаря, господин председател. Координацията на ЕМАС, на политиката ЕМАС, е в Генерална дирекция човешки ресурси и за това аз като представител на тази дирекция съм тук общите коментари по доклада. Комисията приветства доклада на Сметната палата. Този доклад посочва областите, където трябва да има подобрение и където вече е имало такива, например енергийната ефективност на сградите. Също има възможност за още по-добро намаляване, по-голямо намаляване на въглеродния отпечатък на институциите. Комисията съответно разглежда много сериозно тези препоръки. Европейският съюз води в така, тази проактивна екологична политика, така както беше решено по споразумението за целите за 2030 е, година. Прилагането на тази политика също засяга и обществените органи, включително европейските институции и техния персонал. Комисията се ангажира да продължи с разходите по ЕМАС. Това е Европейската схема за екологично управление и одит. Тази схема трябва да се приложи за всички европейски институции. Това е най-добрият подход за намаляване на въглеродния отпечатък на институциите като се вземе предвид типа на организацията и настоящия бюджетен контекст, смет... препоръките на Сметната палата ще са постепенно прилагани, вкарвани в действие, като част от тях ще бъдат приложени 2016, други 2018. Нека да направя коментар по основните препоръки. Първо, относно факта, че комисията трябва да има обща политика за всички европейски институции, ние считаме, че ЕМАС е съответният политически инструмент за намаляване на въглеродния отпечатък на всички европейски институции. Комисията ще счита, а, че тази препоръка всъщност означава още по-голямо прилагане на ЕМАС. Комисията ще продъл... трябва да продължи да задълбочава, да развива съответните политики за намаляване на енергийния, за намаляване на въглеродния отпечатък и увеличаване на енергийната ефективност, така както го изискват целите за 2300. Намаляване на емисиите това е ключов аспект от настоящата политика. Имаме задълж... докато задължителните цели се прилагат само на европейско ниво и на ниво държави членки, а не по институции. Това съответно дава гъвкавост за постигане на целите по възможно най-добрият начин. И въпреки, че европейското законодателство не налага конкретни цели за намаляване на емисиите за, на европейската администрация, това може да се направи чрез разгръщане на ЕМАС относно хармонизирания подход за изчисляване и докладване на директни и косвени емисии, комисията счита, че а, чрез прилагането на ЕМАС ще се установи начин за а, измерване и докладване на а, директните косвени а, екологични а, резултати, включително и емисиите. чрез ЕМАС и чрез допълнително институционално сътрудничество ще имаме един хармонизиран подход в изчисляване на емисиите. Европейските институции и органи трябва да имат общ подход за компенсиране на доброволни начала за тези емисии, които не могат да бъдат избегнати. Първият приоритет на комисията е да има истинско намаляване на емисиите – но приема също, че има и допълнителна роля за подобни схеми за компенсация, включително и доброволни начала а, в този случай. Схемите за търговия с емисии включват всички полети вътре в Европейският съюз. Те са със същата достойност като въпросните компенсации. Относно регистрирането на институциите по ЕМАС, комисията още веднъж се ангажира да продължи прилагането на ЕМАС и всички е, институции да бъдат включени в този регистр. Относно екологичните обществени поръчки, е, това е част от преслеждането на финансовите регламенти и са част също и от регулаторната рамка, където се говори и за общата стойност на а, живота на, такия, на тези обществени поръчки. И също ще се наблегне на документите, свързани с обществените поръчки и това там да се, да се вписват и екологичните критерии. Това е част пак от ЕМАС, по който работим. И работим социално с економически изцелен комитет по този въпрос. Относно намаляването на емисиите, така както беше казано от докладчика на парламента, искам само да кажа, че от 2005 година комисията е намалила емисиите си с 84%. Най-вече най-вече е, с намаляване на енергия 60% за същия период. Благодаря, господин председател. Uh, uh, Благодаря. Нека е, да дам думата още веднъж на господин Балко, е, представителя на Сметната палата. Благодаря, господин председател. Ще подчертая това, което каза госпожа Каденбах във връзка с достоверността. Да, естествено става дума за достоверност във всичко и за всеки. Това е най-важното и за нас в Сметната палата. А, да, а, какви емисии биха могли да се избегнат, ако се стигне до единно седалище на Европейския парламент само в Брюксел? А, ще видите а, е, в. А, е, е, параграф 41, че сме се спряли на този момент, именно това двойно седалище, Страсбург и Брюксел. Да, какви ще бъдат емисиите не само за Европейския парламент, при положение, че се стигне до единно становище, до е, единно седалище, но и какви ще, какво ще бъде въздействието върху Страсбург. Това също трябва да се има предвид, защото въглеродната стъпка на парламента вече е, така да се каже, измерена и оценена. А за Страсбург все още нямаме точни данни, но в 31 първи параграф ще видите, че става дума за 2,1% от въглеродния от отпечатък, който в случай, че става дума за пътувания с други видове транспорт, а 6,9 при самолетните полети. Така че всичко това естествено би трябвало да се а, е, а, е, премисли отново и да се има предвид, но а, е, би трябвало да мислим и за заетостта. Естествено, в А, раздела за зелените обществени поръчки е, може да се направи много повече, така че да се приближим до целите за устойчивост е, и е, чиста околна среда. Ще намерите съответните текстове в нашия доклад. Благодаря ви. Благодаря, господин Балко. Да, преди да дам думата на нашия докладчик. Ще дам думата на а, Александра. Да. Благодаря ви. Много а, важни са, естествено, и компенсациите, след като говорим за пътуванията на парламента до Страсбург и обратно, и двете седалища Имате ли някакви е, изчисления е, по отношение на компенсациите и как точно ще изглеждат нещата? Е, Петър Шамбер бе всъщност е, е членът на Светната палата, който е, извърши одита, така че аз ще го помоля да ми предостави информация и ще ви отговорим. Ако прегледаме от параграф 54 нататък е, е, е, текстовете във връзка с компенсациите, ще видим, че около 30% могат да се компенсират. За 2011 това е било около 90 000 евро. Междувременно вече са продължили да намаляват. Така че в момента, както знаете, пазара на въглеродните емисии не функционира точно така, както би ни се искало, но ще потърсим допълнителна информация. Госпожа Сулин, нашия докладчик, най-вероятно ще иска да каже нещо по темата. Благодаря ви. Вместо заключение бих искала най-напред да благодаря на всички допринесли за дебата. Аз самата имам един въпрос към Сметната палата. Казахте, че сте прегледали 160 обществени поръчки, сред които не са взети достатъчно в сметка зелените критерии. Ето защо вие предлагате изменение на регламента в това отношение. Бих искала да знам кога възнамерявате да излезете това предложение. Благодаря ви. Again, uh, team leader. We can have an answer, then I'll close this particular uh, debate. Uh, да. Uh, ще се откажа от е, допълнителни е, е, изказвания, тъй като не ни остава много време за следващия доклад. През едната седмица всъщност Сметната палата ще взема окончателно становище по тези въпроси и господин Балко ще ви информира. 3 март е крайния срок за внасяне на изменения. На 23 март ще гласуваме е, в е, комисията, а през юни ще е, бъде разглеждането и гласуването в пленарната зала. На следващата точка по дневния ред е може ли инициативата за центрове за високи постижения на Европейския съюз да допринесе ефективно за намаляване на химически, биологични, радиологични и ядрени рискове от страни извън Европейския съюз? Отново става дума за специален доклад номер 17 от 2014 година. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета за 2013 година. Карл Пингстън е компетентният член на Сметната палата. Мирослав Пах е докладчик. Благодаря ви, господин председател. Моля колегите, които искат да напуснат залата, да го направят по-тихо. Ще, се вместим в текстемите, които ни оставят. Мога да ви веря в това. Okay, whenever you're ready. Yeah. Uh, Благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове на комисията по бюджетен контрол, искам да се спра на темата три елемента. Ще бъда съвсем кратък. Първо ще кажа няколко думи за темата, след което ще се спра на трите под въпроса в рамките на аудитната процедура, какви са коментарите ни и накрая ще направя няколко кратки заключения. Първо темата. За какво става въпрос? Да взема за пример кризата с Ебола в, в, в ам, Западна Африка, използването на химични, химически оръжия в Сирия, незаконният трафик на оръжия, Исламска държава в Близкия изток. границите по Близкия изток и в Африка, които на практика не съществуват. Какво представляват тези центрове за високи постижения и как те могат да принесат за справяне с подобни проблеми? Тази инициатива беше започната през 2010 година от Европейската комисия с бюджет за 3 години от 2010 до 2013 година от 100 милиона евро. И всъщност това е най-мащабната мярка в тъй нареченият дългосрочен компонент на инструмента за стабилност. Както знаете, той беше започнат през 2006 година. Това е общият контекст. Каква е целта на тази инициатива? Нейната цел е да засили възможността на институциите на държавите членки извън Европейския съюз да се справят с подобни рискове. Химическите, биологични, радиологични и ядрени рискове. Това е целта на инициативата. И тези заплахи и рискове, ако не бъдат взети предвид своевременно, могат да представляват риск за самият Европейски съюз. Така че, като виждате, инициативата е много амбициозна. Съществуват седем центрове за високи постижения с 7 регионални секретарията. Над 40 държави участват в инициативата и към момента най-общо казано 40 от е, отделни проекта са започнати. Това е за общата тема. Заглавието е основният е, от въпрос в рамките на аудита, така че няма да повтарям казано от вас, господин председател, но имаше и три под въпроса, които е, използвахме в рамките на аудита. Първият е дали инициативата се основава на стабилен анализ на положението и ситуацията преди 2000 година. И отговорът е да. Извадихме си полуки от предишната програма, програмата ТАСИС и, както казах, тази сива се вписва в една дългосрочна стратегия следваща подхода отдолу нагоре и също така регионалния подход. Така че по първият под въпрос отговорът е да, инициативата се основаваше на надежден анализ на ситуацията преди 2010 година и сме си извадили полуките. Следващият под въпрос. Дали организационната структура на инициативата ще й позволи да отговори на предизвикателствата? Отговорът е като цяло да, но не напълно. Ще се опитам кратко да ви обясня какво имаме предвид. Както виждате в документа ни, организационната структура наистина е много сложна. Дори и за хората, дори за членовете на сметната палата структурата е много сложна. Но нямаше как да я направим по-малко сложна. Това зависи от самото естество на проблема и начин, който областната комисия искаше да се справи с него. На второ място, Струва ми се, че прекалено много държави и региони участват в тази инициатива. Ще ви дам един пример. Казах, че бюджета на инициативата е 100 милиона евро за периода 2010-2013 година. Казах ви също така, че Общо казано, над 40 държави участват в тази инициатива. Така че ако разделим 100 милиона на 40 и на 45, е, оставаме с е, малко над 2 милиона евро за държава. А ми се струва, че с 2 милиона средства от е, бюджета на Европейския съюз за всяка държава, може би няма достатъчно критическа маса за да се развие проекта. На трето място сложността на структурата, която, както казахме, е неизбежна. доведе до забавяне на някои елементи на инициативата. И преди да стигна до изводите, ще ви представя третият под въпрос. Въпросът е дали има достатъчно надежна система на управление и дали тя функционира адекватно. Инцидентът, както казах, беше започната през 2010 година, така че все още сме в ранните етапи на нейното изпълнение. В доклада си казваме, че надежната система на управление започва да функционира, но има и някои трудности, свързани с, сложената структура на инициативата, закъснения, свързани с прилагането, проблеми с бавното създаване на структури в страните ни партньори. Също така в някои случаи стана ясно, че подходът отдолу нагоре не се използва навсякъде и че някои държави не участват достатъчно активно. И така стигам до третата част от изложението си. Какви са основните полуки? На първо място, трябва да не забравяме, че това е доклад посветен на инициатива, започнала едва през 2010 година. Така че докладът засяга само оценката на потенциала на тази инициатива на този етап. Така че като цяло говорим за това, което може да бъде постигнато, но няма как на този етап да извършим аудит на резултатите, т.е. на ефикасността на инициативата, тъй като подобни заключения биха били прекалено, прекалено рано. На второ място, инициативата има положителни характеристики, какъвто не беше случая с предишната програма ТАСИС. Тя е част от една дългосрочна процедура, зависи от а, нуждите на държавите, които участват в нея и разчита на регионалното сътрудничество, което е от съществено значение. Самият аз посетих Аман и мога да ви уверя, че държавите в региона не споделят лесно опит помежду си. Това не е нещо очевидно. Напротив, много е сложно. И фактът, че О, не действа на място за нас е нещо изключително положително. Също така, инициативата действа в много в ключови зони по света. За нас обществено значение е ангажиментът, волята на партньорите ни да бъде запазени. Това ще играе ключово значение през едните години. И накрая, както вече споменах, Ресурсите са разпръснати из доста голям брой държави и региони и има опасност усилията, които се полагат от тези държави, също да се да са прекалено фрагментирани. Затова, може би, Европейската комисия трябва да се опита да направи тази инициатива по-целенасочена. И, господин председател, пак казвам, нямаше как да направим оценка на ефективното постигане на ефективността на резултатите, а само на потенциала. Така че предложих на колегите от Трета камера в Светната палата и в Светната палата като цяло след 3 или 4 години да излезем с последващ одит. Не посветен този път не на структурата, а на резултатите. По този начин ще видим дали инициативата наистина функционира и дали е полезна инициатива в кризи като епидемията от ебола, трафика с оръжия в Близки изтоки и други държави по света и т.н. Това е което имам да кажа в заключение. Благодаря ви за търпението и вниманието. Благодаря за вашия принос. А сега давам а, докладчика на а, другия докладчик. Давам думата на другия докладчик, после на госпожа а, Аяла Сендер. Благодаря, дами и господа, колеги. Да, наистина, докладът е много изчерпателен доклада на Сметната палата. Все пак ще кажа няколко допълнителни елемента. Първо, ще дам, първо ще благодаря на Сметната палата за даването на детайлите, за дискусията около доклада. И за оценката на инициативите. А, инициативата беше стартирана през 2010 година и а, ето виждаме вече първите а, резултати чрез индивидуални проекти. Това, което сега постигаме с тази оценка е, че можем да оценим инструментите, с които разполагаме. Факта, че инициативата е започнала през 2010 година, означава, че през този законодателен период все още можем да използваме възможността да оценим резултатите преди да пристъпим напред. И а, тази инициатива е част от другите инструменти, с които разполагаме с техническа експертиза Това са инструменти, които функционират под Europe Aid и също делегацията на Европейската комисия в нашите партньорски държави. В този контекст докладът предлага три мерки, които да се разискват и евентуално да се приемат. Първо, ангажираността на партньорски държави при прилагане на този проект. Това е от ключово значение за функционирането на инициативата. Друго, също да имаме възможно най-кратък период между стартирането на проекта и прилагането на практика, защото рисковете са а, големи, постоянни и също трябва да подсилим подхода отдолу нагоре в инициативата, така че партньорите да участват активно и да търсят решения. Някои от проблемите, свързани с риска, бяха вече споменати. Не говорим за африканските държави, е, но, например, бивши е, е, съветски републики, също от Близкият изток, разбира се, биологически заплахи има и в Африка. Центровете за високи постижения могат да бъдат много ефикасни и смятам, че, обаче, че ще трябва да направим тази оценка към края на проекта 2016. Благодаря ви. А сега госпожа Ела Сендър. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Пинстер за презентацията. Искам да задам въпрос. Чухме една опростена презентация, говорим с, с стотина милиона. Мисля, че това е всъщност нещо много специфично, защото не а, представя а, точната ситуация. Има проекти с 6 милиона, 4 милиона и други, т.е. различни по значимост. И се питам с това опростяване, Можем ли да бъдем сигурни, например, примера с 6 милиона и половина, дали наистина той отговаря на това, което са ми очаквали? Или пък 100 милиона евро, това означава много обучение, например. А пък предполагам, че целта на програмата не е да постави един противоракетен щит на прага на Европа, нали? Може би имаме нужда от допълнителна, по-специфична информация. После вие споменахте началото на програмата през 2010 и ни казвате, че сега само анализираме потенциала, т.е. няма конкретни резултати още. Защо Сметната палата прави обаче одит на програмата, но не за резултатите, а за потенциала й? Е? Това ме шокира, защото от доста месеци вече говорим за одит, вече започнах е, одити в е, различни държави. Защо е, правим одит на този проект, а не на други, където бихме могли да имаме по-задълбочен анализ? Какви градивни заключения ще имаме от подобен ранен одит? Добре, това са препоръки тук, които няма да ни доведат кой знае колко напред. Разбира се, ние ще направим да, всичко възможно да използваме пълноценно тези препоръки, но защо? А сега господин Джал. Благодаря, господин председател. Аз също бих желал да благодаря на Сметната палата за извършения одит. Благодаря и на докладчика на комисията за чудесната работа. Наистина отличен установище. Става дума за една сравнително нова, току-що започнала програма. Естествено, не можем да аудитираме резултатите, но можем да аудитираме е, начина по който е организирана тази инициатива. Организационната рамка е, е подходяща. Е, когато говорим за предотвратяване и намаляване на риска, е, в момента е, ще е, трябва да изчакаме все пак и края на е, аудита възможно е да се появят някои проблеми във връзка с определенето на фокуса на програмата. Е, как точно ще се е, изразходват средствата? Да, става дума за сравнително е, малки суми, но когато става дума за финансиране в определени граници, тогава пък по-бързо се напредва. Как точно ще се разпределят средствата. Имаме епидемия в Южна Азия, имаме ебола в Африка, имаме редица други как, региони, в които съществува необходимост от финансиране е, в рамките на тази програма е, и ще трябва да е, преценяваме, естествено, къде средствата биха били най-полезни, съобразно целите на инициативата. Не можем да изключим нищо предварително. Тъй като става дума за а, организационен аудит, а, ще обърна внимание най-вече на а, елемента риск. Много трудно е а, да се аудитира всъщност а, а, научна дейност и когато става дума за химически, биологични, радиологични и ядрени рискове, а, нещата се осложняват не само по отношение на иранската програма за атомна енергия, но и в държавите членки. Как точно, да кажем, да се определи дали определена програма за ядрена енергия ще има добавена стойност или е, как е, да определяме нещата, в зависимост от това да, колко сме зависими и колко сме независими от, е, да кажем, от доставки на ресурси от Русия или в зависимост от това дали инсталациите са руски или някакви други. Държавите членки сами е, е, до голяма степен могат да определят е, в крайна сметка параметрите са подобни инсталации, например, как точно ще се обезвреждат ядрените отпадъци извън държавата или вътре в държавата, в Миналата година имахме е, подобни случаи с е, определени е, рискови инсталации е, близо до е, руската е, граница, до Украина. Така че, е, да, благодаря. Действително, е, текста е много интересен. Господин Ван Демиер от комисията, може би, също е, ще вземе думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря на вашия докладчик. Както и на Сметната палата. Работният документ, който разглеждаме, е резултат от едно тясно сътрудничество и с колегите в СВД. Много специфичен е, е, е този е, доклад, тъй като тук става дума и за технически, и за изследователски проекти. Комисията от самото начало насърчава тази инициатива. Тя е амбициозна. Осем региона, които са разпръснати в много държави членки, обхващат територии от различни държави членки. От за начина по който се разпростира и разпределя а, а, инициативата и за ползата от нея говориха вече а, много от а, предишните оратори. Е, естествено, в а, връзка с тази инициатива са и немалко незаконни действия, престъпления. Точно това желаем да предотвратим, но има и случаи на епидемии като ебола, случаи от Западна Африка, които също са в ресора на тази инициатива. Как точно да разпределяме ресурсите, които са ограничени? Това е основният е, въпрос. Е, какво точно е, се случва действително и какво смятаме, че е, се случва или ще се случи. Нещата не са чак толкова лесни за да се вземе решение и епидемията със себе показа това много ясно. Сигурността е на първо място ядрената енергия, начина по който ще се охраняват границите, да кажем, с Украина, защото от от изток навлизат доставки и пратки, транспорт с ядрени отпадъци. Много важно е как точно ще разгърнем силите си и ще помогнем на западноафриканските страни, които са засегнати от епидемията Епола. Как ще подсигурим и ще осигурим и безопасността за нашите хора, които работят там на място. Ето, и не е само Ебола, има и много-много други такива е, критични точки, в които е, работим и на място. Е, е, е, има е, и други подобни критични райони, които са свързани, да кажем, с химическите рискове, идващи от Сирия. Имаме служители там на място също близо до границата. И а, не е никак а, лесно да се работи в рамките на тази инициатива на центровете за високи постижения. особено хората, които работят на място, те трябва да а, споделят своя опит а, с а, представители на местни власти, на национални организации. Естествено, всичко това, което е, се включва в инициативата, може да бъде направено само на равнище региони. Регионалният подход е изключително важен. За структурата, да, ние ще продължим да укрепваме капацитета не бива да забравяме, че и съвместния изследователски център играе много съществена роля в рамките на тази инициатива и предоставя е, ценна е, техническа експертиза. През 2015 ние се нуждаем от повече експертни оценки за работата е, на място, за да можем да насърчим и извършването на е, е, анализ и е, експертни оценки на място. Само така ще можем действително да постигнем целите на тази инициатива. Ако съвместният център, изследователски център, работи в тясно сътрудничество с националните фокусни точки и националните центрове нуждаем се от координация и ние ще засилим процеса на координация. Благодаря ви. Оставя ни още няколко минути. Аз пенте трябва да отговоря няколко въпроса. Господин Пиксен, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Няколко минути ще ми стигнат. В отговор на интересните въпроси, които ми бяха зададени, благодаря на членовете на вашата комисия за тях. Действително въпросите бяха много уместни. Да, наистина, госпожо Аяла да, опростих нещата, като представих разбивка, като разделих бюджета на броя проекти. А вие в приложение 5 сте запознали с пълно право с целият списък на проектите. И действително има проекти, които имат бюджет над 2 милиона евро, но има и много дълъг списък от проекти, които са с по-малък бюджет от 2 милиона евро. Защо направих този, тази, това изчисление? За да настоявам, че имаме нужда от по-целенасочени проекти. А, първите препоръки вече бяха прияти от Европейската комисия, тъй като Европейската комисия ги е приела, мисля, че че те смятат, че ние имаме право. На другите двама членове на комисията ви, според мен времето, което беше проведен аудита, беше много подходящо. Защо? Защото инициативата беше започната през 2010 година. Много една много амбициозна и много сложна инициатива. Ето защо, ако бяхме предприели и извършили одит едва през 2016-2017 година, нямаше да има достатъчно възможност за маневриране и за коригиращи мерки. Ето защо ние разгледахме само ам, структурата в момента, за да имаме възможност да дадем на Европейската комисия време да осъществи своите корекции. И ви, както ви предлагате, както предлага и господин докладчик, след 2-3 години, когато инициативата започне да функционира пълноценно, ще може да разгледаме е, окончателните резултати и ефективността на програмата, както и вие самата предлагате. Това е, господин председател. Благодаря ви. Много ви благодаря, че изказахте толкова накратко. Господин Пош има те само една минута, моля ви. Благодаря ви, господин председател. Надявам се всички да сме, сигурно, да сме по-сигурни за функционирането на тази инициатива на Пърския съюз до година. Това е, ще бъде основната цел. Благодаря ви. Дебатът наистина беше много интересен. Жалко, че не разполагаме с повече време. Крайна срок за нас на измененията. 3 е марта приемане на доклада на 23 марта и се надяваме да гласуваме в пленарна зала през април. С това приключваме следващото заседание на комисията на 26 януари. Благодаря ви.